sí. Hello, good afternoon. Está bien. Okay. Добър ден. Ще тази сутрин координаторите взеха следващите из... Из... решения. Приеха дневният ред петиция 1156 от 2019, 1140, 1059 ще бъдат включени в февруарския дневен ред. след, и следващите три петиции ще бъдат, продължават да бъдат включени в дневния ред от февруари. Доклада координаторите ще поискат разрешение за писане на доклад относно защитата на европейските граждани. Е, доклада аз ще бъде поето от социалистите и демократите. Също, също, също така ще има доклад за 2019 година за, за Турция, както и за Обединеното кралство. ЕНП ще пише доклада. Ще има две мисии през втората половина на 2020 година. Първо в Югендам и страната на баските и също така ще поискаме и ще поискаме разрешение за провеждане на мисия в Съединените щати за среща с членове на Конгреса по възможност тази мисия да се преведе през юлия. Те също така отбелязаха а, имената на тези, които ще участват в мисията в а, България. Също така одобрихме темата на съвместното изслушване Тран Пети. Координаторите също така реш решиха да отложат решението за свикване на семинар на, следващото си заседание. Също така отбелязаха си писмото на председателя на комисията по бюджета и, реш, и реш, решиха да не излизат с становище да, да, като Риню ще се, заним, ще се занимае с борбата с а, бедността, а зелените хуманно отношение към, към животните по време на транспорт беха прияти и препоръки 631, 633, 7, Те 768, 7, 779, 782 бяха прие, приети по а, препоръка на Реню. Координаторите също така решиха да остават отворени 389, 667, 665. и 310 и също, също така да закрият 3, 3004, а следващата да бъде изпратена на комисията ЕНВИ за информация. А сега продължаваме с първата точка от днешната следобед но заседания, точка 5, 25. Петиция 11-14-2018 година, внесена от лице с финландско гражданство относно предполагаемо жестоко отношение към кучетата в Кипър. Тук сред нас е е, жалбоподавателя. Разполагате с 5 минути. След това ще чуеме комисията, членовете на комисията и след това ще дадем отново думата на жалбоподавателя за 2 минути за заключение. It's, uh, it's not here. Няма го. Така ли? Съжалявам. Просто си помислих, че може би не има човек. В такъв случай ще дам думата на комисията Диги Санте Кирстен Бонхар. Добър ден на всички. Много благодаря за възможността да изложим нашата позиция от името на комисията и да ви дадем малко повече подробности и информация. В тази петиция става въпрос за предполагаеми нарушения на хуманното отношение към животните на остров Кипър. Искам да кажа, че всичко касаещо отглеждането на домашни животни и бездомни животни не в правомощията на Европейския съюз. Правомощията са изцяло в ръцете на държавите членки. Договорът за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 13 на договора задължава държавите членки да спазват изискванията към хуманното отношение към животните в рамките на различни политики на Европейския съюз. Член 13 не въжи за области, в които няма правно основание за Европейския съюз да се намесва и да настоява за хуманно отношение към животните. А, oh, sorry. Sure. <laughs> Thank you. Should I repeat? No. Okay. Die Organe der ähm, EU, der Органите на Европейския съюз не бива да преминават границите на правомощията, определени им от э, договорите на Европейския съюз. И в тази връзка комисията не може да предприеме мерки по така представената петиция. В държавите от Европейския съюз не въжат изисквания към, хуманитарното, към хуманното отношение към животните, има изисквания относно здравето на животните, като например различни вакцинации срещу бяс а, и така нататък. Това е правомощията на Европейския съюз. Още веднъж ще обобщя. Възоснова на ограничените възможности от правен характер на комисията, трябва да кажа, че хуманното отношение към кучета в приюти изцяло е а, част от правомощията на държавите членки. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на членовете на комисията, които искат да вземат отношение по този въпрос. И слушахме комисията. А, извинявайте, не, не бях видяла. Госпожа Жданока. Госпожа Жданока има думата. Uh, so, uh, Yes, the commission... Комисията в отговора си казва, че не е компетентна на ниво Европейски съюз и че този въпрос е сред правомощите на държавите членки. въпреки това, знаем, че договорите специално а, онези подписани а, от съвета на Европа а, са в сила. Има конвенция за защита на домашните любимци и бездомните животни, които са подписани от повечето държави членки на Европейския съюз. И аз мятам, че комисията на етап а, проверка на тези петиции защото петицията, която изслушахме, не е единствената. Има множество от различни държави. Би следвало да провери как конвенцията е действа на ниво съвета на Европа. Каква оценка е извършена? И по този начин могат да се следят механизмите, за наблюдение и проверка на конвенцията. Дали тя се спазва от е, определени държави членки и по този начин ще имаме един е, трансграничен аспект на този въпрос и можем да го повдигнем е, на ниво Европейски съюз а, и по-специално да бъде той отнесен към Комисията по петиции на Европейския парламент. Аз бих предложила да не се затваря тази петиция, а да помолим комисията за по-нататъчни разследвания и да ни бъдат оказани възможности за контакти с съвета на Европа. Съответно, тези лица, които отговарят за прилагането на конвенцията. Чудесно! Тъй като няма други желаящи да вземат думата по тази точка, аз предлагам да оставим тази петиция открита и да помолиме комисията да ни донесе, донесе допълнителна информация, когато е, е възможно. Мога ли да задам въпроса? Вие да не би да сте жалбоподавателя. На тази, която в момента обсъждаме ли? А, не, не. В такъв случай продължаваме. Вие сте жалоподавател по друга петиция за днес след обед, така ли? Ще ви дадем думата по-нататък тогава. И така, Значи, петицията, която в момента обсъждаме, ще остане открита и очакваме допълнителна информация от страна на комисията, свързана с хуманното животно към кучетът. 1868-2014 година, внесена от Волк към Арнолд с германско гражданство относно е, спиране избиването на бездомни кучета в Румъния и 1484 от Мирча Шербинуло с румънско гражданство относно лошо отношение към бездомните животни в, Румин, в Румъния. Мария Васи, която е адвокат е тук сред нас. Добре дошла. Разполагате с 5 минути, за да ни представите петицията си. След това ще изслушаме комисията, членовете на комисията и след това ще имате 2 минути за заключение. Bine v-am găsit! Mă adresez dumneavoastră, domnule. Аз ще говоря пред вас, членовете на Европейския парламент, за да ви кажа, че първо много се радваме, че сме тук. Благодаря ви, че направихте тази визита възможно. Аз говоря в ролята си на представител на федерация в основните договори е включена кауза, която включва защита на достоинството на гражданите на Европейския съвет. А, отношението към бездомните животни е част от европейските политики. Ние сме достойни хора в нашето съвремие през 2020 година. Живеем достоен живот и нямаме представа как живеят бездомните животни. Но как можем да живеем достоен живот, когато игнорираме живота на бездомни животни, по-специално кучета в Румъния и техните страдания. Не искам да нападам никого, но а, когато виждаме жестоко отношение към а, кучетата, не можем да мълчим. А, няма и индивидуален подход към бездомните кучета в Румъния. За съжаление, Чухме отговора на комисията, в който се каза, че сред правомощите на комисията не е да следи хуманното отношение към животните. Аз мисля, че комисията отговаря за това, защото в основните договори на Европейския съюз е записано, че а, е, всеки има право на достоен е, живот е, в своето семейство, а ние не можем да водим такъв, наблюдавайки съдбата и страданията на бездомните кучета. Нашите граждани стават свидетели на това жестоко отношение и това дава право на комисията да действа в тези случаи. Независимо дали жестокостта е към болни или към здрави кучета, тук става въпрос за законосъобразност. Има много сдружения, които вземат пари, за да отстранят, да елиминират бездомните кучета. Те биват залавяни и убивани. И няма национална практика, която да защитава животните, защото липсват съответните национални закони няма и правно основание на национално ниво да бъдат преследвани и наказвани а, хора и дружества, които практикуват това жестоко отношение. Можем да благодарим на Бога, че сме щастливи, но не бива да отвръщаме очи от беззащитни същества. Франция и Португалия приеха за домашните животни статут на физически лица. Гърция, Германия, Чешката република, Португалия имат подобно законодателство в защита на животните. Ние искаме същия емоционален комфорт, с който се ползват гражданите на гореизборените държави румънците може да се гордеят, че са членове на Европейския съюз. Но преди три седмици в Румъния почина Кристина Топеско, журналист. Защо? Защото и тя, както мнозина от нас, се грижеше за десетки бездомни животни, за да компенсира липсата на законодателни и социални мерки за решаването на този проблем. Тази жена действително беше съкрушена от страданията на животните. Съжалявам, че не мога да ви представя всички материали, които съм донесла, но има множество филми, които вие можете да видите. Благодаря за времето, което отделихте за моята кауза. Помислете за компетентностите, които имате. Аз мятам, че на европейско ниво има правно основание за действие. Комисията по петиции би трябвало да, да изиска от държавите членки да приемат законодателство в защита на животните. Трябва да има съответствие между а, хуманното отношение към хората и към животните. Благодаря. Сега давам думата на Кирстен Орхарен от името на Генерална дирекция Санте. Много благодаря на вносителите на петицията за тяхното представене. Аз мога в общи линии само да повторя казаното до тук. Известно е на комисията, че положението с отношението към бездомните кучета в Румъния може да е проблематично и по информацията, която получаваме, очевидно положението им е много тежко. Но мога само да повторя казаното до сега. Хуманното отношение към бездомните животни не е регламентирано от европейското законодателство и Европейският съюз няма правно основание за да предприеме правни мерки. Това е област в, от изключително правомощие на държавите членки. Нека да се върна на член 13, който цитирах преди това от договора за функциониране на Европейския съюз. Ще цитирам. В този член се съдържат разпоредбите и правното основание за действията в областта на защитата на животните. В този член се казва следното. При определенето и изпълнението на политиките на Европейския съюз в областите земеделие, рибарство, транспорт, вътрешен пазар, научни изследвания, технологично развитие и космически изследвания. Съюзът и държавите членки отговарят като чувстващи а, същества, отговорността за хуманното отношение към животните. Те изцяло се придържат към законовите разпоредби и обичайните практики в съответните държави с оглед на културни и религиозни традиции и религиозно наследство. Това е правното основание за възможни законодателни действия от страна на комисията – и тук, за съжаление, не се казва нищо във връзка с бездомни кучета. Така че комисията в този случай действа в рамките на договорите, подписани от държавите членки. А всичко, което не е изрично упоменато в договорите, основните договори е, е от компетентността на държавите членки. Е, ще се спра сега на препоръката на съвета на Европа. Комисията, Европейската комисия нито е член, нито е подписала тази препоръка. Членове са държавите членки на Европейския съюз. Die Kommission ist aber durchaus tätig. Комисията действа обаче в тази област. Тя подкрепя, например, Организацията за борба с болестите по животните. и в връзка с необходимите мерки за контрол на бездомните кучета е предприела съответните мерки за това. Тези мерки са важни за регионалните органи при изпълнението на разпоредбите във връзка с домашните любимци, бездомните кучета и всички проблеми, причинени от, от животни, които са от компетентността на националните органи. И всяка държава членка, която е член на организацията ОИЕ, по какъв начин ще транспонира международните насоки в, регионалното, в националното законодателство. Европейската комисия подкрепя държавите членки в изпълнението на тези разпоредби, но няма правомощието да се намесва пряко и да предприема правни мерки. И накрая хуманното отношение към бездомните кучета не е в обхвата на член 13 от договор за функциониране на Европейски съюз, не е част от европейското законодателство. Комисията няма правомощия да се задейства по тези въпроси. Много благодаря. Госпожа Строгарио има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да почертая някои неща. Абсолютно осъзнаваме различните аспекти, които ни изтъкна комисията и за предишните, и за тази петиция. Но в Поспомняте си, че е, има и втора петиция от Румъния, свързана с бездомните кучета. кучета. Сега има нещ, неща, нещо, което трябва тук да бъде подчертано. Поведението към бездомните кучета, към животните като цяло са свързани с европейското гражданство като цяло. И що се отнася до Румъния? От една страна имаме властите и от друга страна отговорността на гражданите и начина по който те се отнасят към проблема и към животните. Защото много, много, много често животни биват изоставени, изхвърлени, те в крайна сметка свършват в някой приют и биват избити. Аз сега от, от една страна абсолютно разбирам комисията, но смятам, че тази петиция трябва да остане открита и меме и дори да не вземем някакво решение днес, трябва да се позовеме на ам, Конвенцията на съвета на Европа с цел постигане на някаква рам, на някакво в решение. Аз не смятам, че а, радикални мерки или а, жестокост са отговорно поведение. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Немислимо е такова варварство 21 век в страна в Европейския съюз. В моята страна убийството и нараняването на животни е криминализирано и води до затвор. Много удобно Европейската комисия в момента си измива ръцете и казва, че член 13 ни дава правомощия. Но той дава в много други насоки правомощия. Регистрация на домашните любимци. Защото ако имаме общо европейски механизъм, така по този начин няма да има толкова много бездомни кучета на улицата и ще има контрол. Няма правна рамка за защита на животните все още в Европейския съюз и също така няма и правна рамка и за търговията с домашни любимци, които до голяма част, когато е безконтролно, могат да стигнат до улицата и да се стигне до всички уния жестокости в приютите. Трябва да се замислим и да настояваме за изготвянето на правна рамка, така че да има и хуманно отношение към животните, защото знаем, че когато няма хуманно отношение към животните, в даден момент това се прехвърля и към нехуманно отношение към хората. Аз смятам, че тази петиция трябва да остане отворена. Перфекто, muchísimas gracias. Добре, благодаря ви много. От сега госпожа Жданока има думата. Uh, I just, uh, Искам само да кажа няколко думи по казаното от комисията. Да, казвате, че не съществува законодателство а, на европейско равнище. Но това, което ние искаме от комисията, не е едно констатация. Ние искаме проактивно поведение. А, сега. Ние сме връзката между европейския гражданин и законодателя и по-нататъчните е, действия. Сега, ако съвета на Европа е могъл да приеме конвенция, защо Европейския съюз да не може да върви в същата посока и да излезе с някакво предложение, с някакво законодателно предложение. Това е което предлагам аз. В крайна сметка имаме Европейска конвенция – а, а, Кипър, а, Литва, моята страна. Всички ще се включат. Всички имаме, имаме, имаме възможност да видиме как функционира инструмента е, Конвенция на Съвета на Европа и в крайна сметка можем да насърчиме създаването на законодателство на европейско равнище. В крайна сметка Европейският съюз стана страна по Европейската конвенция за правата на човека, защо не и по Европейската конвенция за защита на животните. Благодаря, господин, госпожа, господин Вухмарк. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа вносители на петиции, аз ще се изкажа по всички петиции между 25 и 30. Най-сетне мога да говоря за бездомните животни, ловните животни и всички страдащи животни. Всички, наши пети... всички тези петиции с 80 хиляди подписа трябва да бъдат зачетени. Благодаря на петентите за тяхното, тяхната грижа за животните независимо дали става въпрос за ловни кучета, които се използват на един сезон и след това се застрелват, в Румъния се отравят или колят бездомни животни. Тези държави, които допускат такова отношение и Европейския съюз, който не действа, трябва да бъдат променени. В България проблемът е същият бездомните животни биват кастрирани и изхвърлени обратно на улицата или пък живеят до края на мизерния си живот в приюти. Трябва да се обърне внимание и на развъдниците на кучета. Всички животни с някакъв дефект биват или убити, или изоставени Бездомните животни ежедневно се борят за оцеляването си. Те са гонени, ритани, мачкани и страдат непрекъснато от болести и глад. В някои държави е нещо като спорт да се преследват бездомните животни не бива да се допуска убиването им. Трябва да се заделят европейски средства за кастрация, за вакциниране, за да могат в тези държави да се проведат подобни мерки. Днес се гласува резолюция за незаконната търговия с домашни животни. Колегата Хазенкамп се застъпи за по-добра регистрация на домашни животни, за да се избегне измъчването на тези животни. В Страсбург ще се обсъжда още този въпрос. Аз пледирам всички тези петиции да останат отворени. Благодаря. Благодаря. След като няма други желаящи да вземе думата, давам две минути на жалбоподавателката, за да направи заключение. Благодаря. Благодаря много на всички, които разбраха за какво говоря. Нека да ви припомня следното резолюция 2016 от 2012 година. Тогава имаше препоръка към парламента да насърчи комисията да предприеме необходимите мерки за хуманно отношение към животните. Какво бе направено междувременно? Нищо. Благодаря ви все пак, защото каза, че в крайна сметка никой не ви пречи да се вземат а, мерки, така че не, не забравяйте за а, това, че хора страдат от това, че виждат такава жестокост прямо животните. Така че бих искал да ви помоля и от името на животните по, по, по, раз, изучете нашите документи, цялостната преписка. Там има някои решения, които ние предлагаме. Примерно създаване на нещо като а, полиция за животните или агенция в Румъния. Така че разгледайте документите, задайте ни въпроси. И ако искаме румънците да бъдат истински европейски граждани, тези проблеми трябва да бъдат решени. Явно не можем да очакваме от румънските парламентаристи да, да направят нещо. Както виждаме, те не правят нищо. А, така че много ви моля, направете една обективна проверка на състоянието на нещата в Румъния и поз помогнете ни да промениме нещата. Има много, много мъка и много страдания. Благодаря ви. Благодаря, благодаря. Изслушахме жалбоподавателката. Пре... Слушахме също така а, членовете на нашата комисия. Ще изпратиме писмо на съвета на Европа. Както разбираме, някои държави членки са се присъединили към конвенцията. А, и по този начин ще, ще ще кажем, че обединяваме няколко петиции, които са свързани с жестоко срещу животните, животни, бездомни животни и така нататък. Да видим по какъв начин може да се създаде една цялостна правна рамка. Така че е, оставаме тази петиция открита и очакваме отговор от съвета на Европа. Сега минаваме към точка 27, петиция 0475 от 2016 година, внесена от Габриела Пападопова от името на няколко асоциации на защита на животните, подкрепена от 464 подписа относно пренебрегването на бездомните кучета в България. Давам думата на Марта Георгиева, която ще ни представи жалбата и накрая ще имате и две минути за заключение. Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Първо искам да ви благодаря за предоставената ми възможност да ви запозная с тази петиция от името на 18 е, български организации е, за хуманно отношение към животните от цялата страна. Нашата петиция е подписана от 2016 година. Тя се отнася за отношението е, към домашни животни в България и намерението, съвсем съзнателния отказ на българските органи да се се занимаят с проблема и разходват средствата на куплаците, а проблема продължава. Първоначално ние съпроводихме нашия призив с, с следната иллюстрация, е, където са посочени е, условията, при които в общините са настанени бездомни кучета. В тези така наречени приюти е, са натъпкани животни, които умират от студ, от глад, ой, се разкъсват помежду си за храна. Националният орган, който трябва да налага подпомага този акт е Българската агенция за безопасност на храните не упражнява контрол. Ние сме дълбоко обезпокоени от това, че българските власти не само не вървят срещу националните правни норми, но и системно наруч... нарушава член 13 е, от европейското законодателство. Българската агенция за безопасност на храните отговаря за прилагането на европейско законодателство и в е, областта на безопасността и на здравето както и е, трансграничното е, опазване на здравето и безопасността. Ние сме благодарни за това, че 2018 година, когато петицията беше обсъждана тук, е, получихме категорична подкрепа от мнозинството от политическите групи в Комисията по петиции. За съжаление, поради технически причини, просто нямаше достатъчно време, не беше осъществено посещение за установяване на фактите. Сега, поради липсата на каквато и да било намеса, проблемът не е само продължава да съществува, постепенно се влушава и то не само в България. И доказателство за това е, че нашата петиция беше последвана от много сходни петиции от Италия, Брит... Великобритания, Франция, Италия и така нататък. В България има незаконно развъждане на животни, продажба на животни и тук е, няма никакъв контрол. Не само във връзка с идентификация и регистрация, но също така вагистация, е, паразитяване и дори бяс. В повечето български домове е, животните е, са просто на каишка и няма никакъв ветеринарен контрол. Е, те се продават като стоки в интернет. Ако видите в Google, в България има повече от 5000 резултати. Има повече от 5000 животни, дори и животни за бой. Това е нарушение на закона във всички европейски държави членки. При проучване на дойче вели минало миналата година се доказа, че милиони животни се продават незаконно в целия Европейски съюз. Е, те се движат по така наречените канали и интернет сайтове от България, Румъния и Унгария. Поручването показва, е, че това незаконно развъждане е, може да се сравни с продажбата на наркотици повече от 24 милиона годишно. Повечето от животните живеят при много лоши усилия, умират много бързо, ето защо ние се безпокоим за рисковете за общественото здраве, не само за гражданите на страните на происход, но също така и страните, които ги приемат и за транзитните страни. Абсолютно безспорно е, че търговията или пазара са една от политиките, е, по, които обославят член 13 на договорите. Други проучвания на BBC от миналата година показва, че България станала център за мрежа за борба на кучета в е, целия Европейски съюз там категорично се посочва, че са установили незаконна търговия от източна Европа до Уелс в Обединеното кралство. Едновременно с това Агенцията за безопасност на храните в България заявява в писмо, е, изпратено две години преди това проучване, че същата тази комисия във връзка с същата петиция смята, че е, незаконната практика на борба на кучета е приключило. Агенцията дори не е отговорила на последното писмо писмо на Комисията по петициите. Основно напомням, че това е агенция, която отговаря за прилагането на значителна част от европейското законодателство. И така, е, след хиляди сигнали до всички компетентни органи, дори и при съдебно решение, ние използвахме всички възможности на национално ниво. Това, освен това, е проблем, е, който има общо европейски ефект. И така се обръщаме към вас е, като Комисия по петициите на Европейския парламент, който е по-близо до гражданите, отново да осъществите посещение за установяване на фактите в България и да принудите националния орган да направи необходимото. Е, вие можете да приемете европейска резолюция за европейска рамкова резолюция Комисия за защита на правата на домашните любимци. По този начин Европейския парламент 2015 година изрази интереса на европейските граждани. Надяваме се тази резолюция да бъде последвана от законодателни предложения. Благодаря ви за вниманието и за времето. Thank you very much. Um... Председателката благодаря. Благодаря сега да госпожа Фон. Кристи. <laughs> Ja, vielen Dank. Ähm, Благодаря ви. Erstens auch an Sie vielen Dank für Ihr Engagement. Първо и на вас благодарности за ангажимента. Ще започна с а, вашето последно изречение. Докато договорите, сключени с а, държавите членки, са такива каквито са, Европейската комисия няма правомощия да предприеме стъпки. А, това, което комисията предприема, са доброволни мерки. И а, споменах а, Организацията за борба с а, болестите по животните ОИЕ. През 2017 година беше създадена от комисията платформа за закрила на животните. Тя предлага възможности за обмен на информация и за инициативи от страна на различни организации, които поемат инициативи и отговорност в тази посока, например за защита на кучетата и котки. Вие споменахте търговията в интернет. В рамките на тази платформа се изработват препоръки за купувачите от една страна и за операторите на платформи от друга страна. Обръщаме внимание на какво трябва да се обърне внимание, когато някой купува животни от интернет например, дали а, те са вакцинирани или са отгледани а, в законен развъдник. А, дали също така са навършили минималната възраст, за да бъдат предложени за продажба. Но, както казах вече, основните законови правомощия са на държавите членки комисията може да се включи единствено с съпътстващи мерки. През август 2018 година комисията прие една препоръка, според която интернет платформите трябва да бъдат разглеждани и контролирани от държавите членки, за да бъде ясно какво се предлага в областта на търговията на а, животни, кучета и котки. Тази препоръка а, влезе в а, сила. 17 а, държави членки се включиха. Швейцария се включи като наблюдател. И по този начин бяха разкрити нарушения някои оператори на платформи бяха санкционирани от държавите членки и бяха предприяти мерки срещу тях. Тази препоръка на комисията е основата на препоръките за операторите на платформи а, и за потребителите, които ще бъдат публикувани на тази платформа, инициирана от комисията във връзка с а, а, здравето и хуманното отношение към а, кучета и котки. И, както казах, комисията прави всичко, което е в нейните правомощия и полага усилия да подкрепи държавите членки в техните усилия. Благодаря, ще говоря на малтийски, казва господин Салиба. Добре. Комисията казва, че е некомпетентна, когато говорим е, е, за приюти за животни. Това е разбираемо. Но, но, когато вносител на петиция и искам да благодаря на вносителите на петиции за това, че са толкова настоятелни, когато се говори за търговия с животни от България и от други държави членки. Та, е, в, на нашия единен пазар, когато комисията заявява, е, че тя може да отправя само препоръки, нищо друго, при условие, че животни се продават от е, държава членка в друга държава членка. Смятам, че това е недопустимо и мисля, че е време комисията е, да регулира придвижването на животни, дали когато те се продават, независимо от това дали това става онлайн или не. Мисля, че трябва да се направи нещо повече, е, не да се задоволим само с една препоръка. От друга страна, препоръката трябва и да се прилага. И ако иска комисията да се увери, че действително препоръките се прилагат, аз искам тези петиции да останат открити и се надявам на повече е, действия от страна на комисията, когато се продават животни от една държава членка в друга. Председателката. Yes. Госпожа Жданок. I... Благодаря. Не искам да повтарям какво това, което казах преди това. Има възможност да се направи нещо благодарение на механизма на съвета на Европа, сега има и механизъм за мониторинг и така нататък, но, но искам наистина да благодаря на жалбоподавателите и на, все, на всички онези 464 души, които са подписали вашата вашия подпис. Сега в България ще има а, мисия, обаче за съжаление няма да можем да посетиме местата, които са описани в тази жалба, но може би все пак да намериме място да се срещнем в София по време на мисията, която ще проведем в България. Така че надявам се, че, комисията ще бъде по-активна и че в бъдеще ще имаме сътрудничество. Господин Радев. Председател, уважаеми колеги, за мен без съмнение петицията трябва да остане отворена. Истина е, че в България все още имаме проблеми по отношение защитата на животните компаньони това число борбата с изоставянето на домашните на улицата и тяхното по-отговорно отглеждане, овладяване на популацията на бездомни животни, кучета и котки и други. Въпреки това обаче през изминалите години България направи не малко в опит да реши всички тези проблеми. При последните промени в Закона за защита на животните през 2018 година, например, бе въведено понятието национална програма по отношение на мерките за намаляване броя на бездомните кучета. тази програма следва да разпише мерки на национално ниво, така че да няма общини, в които да се работи, а в други да не се или да се работи на парче, което няма да доведе до дълготрайно намаляване на популацията. Тези мерки са насочени в две основни направления. От една страна повишаване на информираността на собствениците на домашни любимци с цел те да останат по-отговорни стопани и да се грижат по-добре за домашните си любимци, както и да се намали изоставянето на животни, което за съжаление все още много често се среща. От друга страна, животните, които са вече на улицата, следва да бъдат кастрирани, вакцинирани срещу бяс и обезпаразитени срещу вътрешни и външни паразити, така че да се осигури една здравословна среда, след която да бъдат върнати на място, където живеят, за да предпазват навлизането на нови животни в тази територия. Пример за последното е, че когато популацията на бездомни кучета намалее, то неминуемо се увеличава популацията на бездомни котки. Тук трябва да отбележа обаче, че макар националната програма вече да е факт, тя доста е закъсняла и отново, за съжаление, в този си вид тя е доста обща. Тепърва трябва да се види до каква степен тя ще може да се изпълни от общините, но аз разчитам на това, че всяка една община много съвестно ще подходи към този въпрос и че те ще работят съвместно с неправителствените организации, които са на тяхна територия и които са изключително активни, така че заедно да осигурят мерки, които да доведат до трайно намаляване на популацията на бездомни животни. По официални данни на Българската агенция за безопасност на храните за момента в страната има регистрирани около 25 000 бездомни кучета. Броят на котките не е установен, но той със сигурност е много по-голям. За София, например, макар това да не е критерий, броят на бездомните кучета е намалял около три пъти за последните 10 години от 11 400 през 2007 до 3589 през 2018. В тази връзка бих искал, както и преди съм го правил, да благодаря на петиционерите за това, че повдигнат този важен въпрос и работят активно за решаване на проблемите с бездомните животни. Именно поради това призовавам петицията да остане отворена и занапред, за да могат съответните отговорни институции в България Агенцията по безопасност на храните, както и отделните общини да продължат да полагат усилия в посока трайно и хуманно овладяване на популацията на бездомните животни, както и намиране на решение на проблемите с безконтролното развъждане и търговия с животни компаньони, а обществото да продължи да налага граждански контрол и да настоява за спазване на всички законови изисквания относно хуманното отношение към животните. От своя страна също оставам лично ангажиран с тези проблеми и ще настоявам както пред Европейската комисия, така и в интергрупата за защита на животните, където съм заместник-председател, тези въпроси да бъдат разгледани и най-накрая да се пристъпи към създаване на правна рамка на Европейския съюз за защита на домашните любимци и бездомните животни. Благодаря ви за вниманието. Perfecto. Ahora tendría la peticionaria dos minutos. Ay, no, perdón. Perdón. Sí, sí, sí, perdón, perdón, perdón, perdón. <laughs> El señor uh, Christoph. И... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че демонстрираните кадри и фактите относно участа на бездомните кучета в България са ужасяващо убедителни. През 2012 година Европейският парламент прие резолюция за защита на домашните любимци и бездомните животни. В нея институцията призовава Европейската комисия да предложи стратегия за управлението на бездомните животни. Макар Европейският съюз да не е страна по Европейската конвенция за защита на животните компаньони на съвета на Европа, това не означава, че не могат да се предприемат инициативи, а ако е целесообразно и законодателство на европейско ниво, за защита на тези същества. По тази причина, според мен, предложението да се изготви рамково законодателство за хуманно отношение към бездомните животни е логично и необходимо. От срещи с заинтересовани страни научавам, че в България въпросът с бездомните животни и кучетата по-конкретно нерядко става причина за финансови злоупотреби и корупционни сделки. В тази връзка намирам за уместно предложението на вносителите на петицията да се организира проучвателна мисия в България, за да бъдат запознати моите колеги с същността на проблема. Мисля, че посочените аргументи са повече от достатъчни тази петиция да не бъде снемана от вниманието на Европейския парламент. Затова и моята препоръка и молба към Комисията по петициите е тя да остане отворена. Благодаря ви за вниманието. votre attention. Перфекто. Ahora... Чудесно. И сега господин Слабаков. Кажа, че аз съм напълно съгласен с колегите. Тази петиция, за съжаление, е написана малко изобщо. И трябва да има по-конкретни неща. Сега има неща в тази петиция, с които аз не съм съгласен, въпреки че я подкрепям например, че ние сме най-големите производители на бойни кучета. Това абсолютно не е истина, но това няма никакво значение. Просто очевидно сведенията са им от някакво друго място. А, естествено, че в целия Европейски съюз има огромни проблеми с бездомните животни. Това не е свързано само с България или само с Румъния. А, мога да ви кажа какво ми направи най-страшно впечатление в Брюксел. Ми няма едно живо същество по улиците. Аз нямам даже комари. А, мисля, че не трябва да се прекалява. Бездомна котка е нещо прекрасно. Може да отидете в Рим, на пияца Аржентина, се нарича мястото, там има стотици така наречени бездомни котки, които живеят сред римските руини, хората си ги хранят и няма никакви проблеми с животните. Те си свикнали, те са просто домашни любимци на квартала. Тоест, ако ние променим нашето отношение и се държиме нормално с животните, всичко ще бъде нормално. Тоест, основният проблем сме ние. И наистина трябва да се направи някакъв вид законодателство, защото това не може да продължава. Разбирам, че в някои квартали, както е в София, примерно в България, или на други места се появят проблеми с бездомните кучета, но все пак ние сме хора, ние сме ги опитомили и ние трябва да се грижим за тях. Така че аз подкрепям тази петиция, смятам, че трябва да бъде отворена, но ние сме длъжни да направим нещо, за да се направи едно нормално законодателство за животните. Благодаря. muchísimas gracias. Много благодаря. А сега вече давам наистина думата на жълбоподавателката за две минути. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на всички, които проявиха разбиране и а, симпатия към нашия проблем. Бих искала още веднъж да ви помоля да помислите за една мисия за установяване на фактове, факти, както спомена и господин Христов. Сега, въпреки, че господин Слабаков има известни съмнения относно а, информацията, която представ, представяме, но нека не забравяме за, ужа, за ужасните страдания на кучетата и по-скоро кучетата, които са били компаньони. Някакси като че ли не се не е извършено това, което трябва да се направи за гражданите от страна на комисията. А, благодаря на нашата жалбоподавателка, на всички, които взеха думите и ко жалбата ще остане открита и ще изпратиме едно писмо до а, Съвета на Европа, като прикрепиме тези петиции, свързани с бездомните кучета е, и с, с така насърчаване всички държави членки да се присъединят към конвенцията. А сега минаваме към петиция 2, точка 29, петиция 0823 Остава, става дума за пренебрегване и жестоко отношение към животни от страна на общенските органи в Клапей, Литва. Ще вземете ли думата? Двама души. Значи общо разполагате с 5 минути и след това общо ще разполагате с две минути, така че може да си разделите времето както желаете. Thank you, Madam Chair, the members. Every year... Благодаря, госпожо председател. Общините в е, е, Литва е, убиват десетки хиляди котки и кучета съобразно търговски договори с търговски дружества, те бяха изброени. Тези е, споразумения покриват по-голямата част от територията на Литва и се финансират с средствата на накоплаците. Те са наречени Аушвиц, концентрационни лагери за животни и така нататък. Избягва се вниманието на медиите на всякаква е, средства. Е, ще видите е, снимки от тези животни е, към петицията. Това предизвика възмущение но практиките продължават от години. Има средства и за, има закони за хуманно отношение към животните, но те най-редовно се нарушават. Ние сме съгласни с това, което каза комисията, че по член 13 от договора за функциониране на Европейския съюз предвижда изключителни правомощи на държавите членки. Тъй като бившия комисар Андрю Кайтес посочи, на тогавашната председателка Сесилия Викстром в отговор на нашата петиция. Една от моите политически приоритети в качеството ми на комисар, който отговаря за безопасност на храните, аз съзнавам значението на хуманното отношение към животните за европейските граждани. Ние знаем, че хуманното отношение към животните постоянно се обсъжда, най-редовно се обсъжда в Комисията по петициите и е, е, това е въпроса буди тревога у вносителите на петициите и у европейските граждани. В е, своята резолюция от 2012, 2012 година Европейския парламент посочва, е, че няма европейско законодателство е, по хуманното отношение към животните. Европейския парламент посочи спешната потребност от приемане на нова европейска законодателна рамка за хуманно отношение към животните и предложи подробни препоръки е, за разпоредби в закон европейски закон. Вие твърдите обратното. Е, кое от двете е вярно? Това е въпроса. Е, това е въпроса, на който очакваме отговор. Uh, <clears throat> uh, we освен това, е, питаме комисията, новата Европейска комисия, която току-що встъпи в длъжност. Искаме да направи по-подробен анализ е, на член 13. Твърде много петиции, твърде много проблеми в държавите членки. Европейския съюз трябва да предприеме действия тук. Ние настояваме комисията, е, компетицията да остане открита, да се вземат необходимите мерки, за да се е, приеме законната рамка срещу е, бездомните животни. Докато тя не се приема, ние е, не можем да убиваме или да се отнасяме варварски към бездомните кучета. Е, Комисията по безопасност на храните прие резолюция е, срещу незаконната търговия с животни, но това не е достатъчно. Незаконна търговия с домашни любимци. Това не е достатъчно. Да. Има много жестокост много жестокост към животните. Това жестоко отношение се санкционира чрез е, всъщност се, се, се утвърждава чрез договори между общините и търговски дружества. По член 13 е, Европейския е, съюз не е компетентен е, за бездомните животни, но законното не винаги е нравствено а, нравствеността и човешкото отношение не могат да бъдат избирателни. Ние знаем, че много трудно може да се намери а, законната рамка, която да ни посочи а, как да потърсим решение на проблема. Ние се свързахме с много държави членки, които и, и изразиха мнението си Германия, Румъния, Кипър. А, ние всички сме в една и съща ситуация. Моля ви, е, нека петицията остане открита и е, правете всичко възможно, е, за да включите същата популация, която е предвидена по конвенцията и която не е защитена по европейското законодателство. Колко кучета и котки са изхвърлени на улицата? Те трябва да бъдат защитени. Знам, че това е изключително правомощие на държавите членки, но ние настояваме за вашата, за вашата помощ. Това е изключително правомощие на държавите членки и за това ви молим да упражните влияние за извършване на проучвания моля ви, моля ви, е, не е, оставете петицията открита. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Но още веднъж госпожа Форхаген. Много благодаря, от изложението на вносителите на петиции останах с впечатлението, че може би има някакво недоразумение. Член 13 на договора е правното основание за съставянето на европейско законодателство за опазване на животните, а те не обхващат а, защитата на бездомните животни. Член 13 допуска създаването на правни разпоредби относно здравето на животните, но по различни теми, всъщност в рамките на различни политики животни от приюти или кучета и котки като цяло, както и транспорта на кучета и котки в Европейския съюз за комерциални или некомерциални цели е подчинено на законодателство относно здравето на животните. Има директива на Европейския съюз, която се отнася до здравето на животните, но не и за хуманното отношение към тях. Но това правно основание предвижда изисквания към вакцинации срещу бяс, изисквания към развъдниците на тези животни и към условията на транспорт на животните още веднъж. По отношение на бездомните кучета, комисията няма правомощия или Европейския съюз няма правомощия да а, прави законодателни предложения. Благодаря. Thank you very much. Председателката благодаря. Да се поправя. Извинете. Ще ви обърна внимание на следното. Казах, че има директива. А, всъщност става въпрос за регламент 576 от 2013 година. Името е транспорт на домашни е, животни а, и транспорт на животни за други цели. Сега и някой от е, депутатите искали да вземе думата по тази точка. В такъв случай давам думата на жалбоподавателките за две минути. Искаме по-специално, що се отнася до бездомните кучета, те да бъдат включени в член 13 от договора за функциониране на Европейския съюз. да има записано Stray Animals или Stray Animals Population, т.е. популация на бездомни животни. Искам, бихме искали да ни подкрепите в това. Също така ще се, се радваме на подкрепата на някои държави членки, на други жалбоподаватели, които са тук. А ако комисията направи посещение за издирване на фактите в Литва, ще бъдете много очудени от това, което ще видите. Благодаря, казва председателка. Изслушахме жалбоподавателите, изслушахме комисията. Днес след обед посветихме доста време на а, нехуманното отношение към животните. Ще оставиме тази жалба отворена. Още веднъж а, повтаряме, че ще изпратиме всичките петиции на съвета на Европа и дори да не ни отговори веднага, тези петиции ще останат отворени. Вие казахте да... Вие помолихте да, да отидеме в Литва да посетиме вашата страна. Координаторите са тези, които правят, а, а, вземат решения и за съжаление между октомври и края на годината трябваше да предвидиме вече всички мисии. И т.е. няма да стане за тази година, но за следващата година някоя от а, политическите групи може да направи предложение, но а, председателството не е а, тази инстанцията, която решава какви мисии къде ще ги правиме. И сега минаваме към следващата точка от дневния ред, точка 29. 0823 от 2013 година, внесена от господин Шегер с германско гражданство, относно нормативните актове, които позволяват да се обуват кучета в Дания. Мисля, че го няма жалбоподаватели. Давам думата на госпожа Кирстен Борхаген от Европейската комисия. Много благодаря. И тук като цяло мога отново да повторя казаното по-рано. Комисията и в този случай няма възможност да предприеме действия. И тук още веднъж Искам да се позова на насоките на организацията ОИЕ за борба с болестите по животните. Тя е разработила такива насоки за популациите от бездомни кучета и обръща внимание на това, че регистрацията и идентификацията на кучетата с стопани, както и тяхното развъждане е обект на отговорно отношение по, от страна на техните собственици. Също така, успоредно с това, трябва да има стратегии за овладяване на положението с бездомните кучета, а убиването на бездомни кучета не е устойчиво решение. Част от стандартите предвиждат в случай на необходимост хуманни начини на умъртвяване на кучета. И тук държавите членки като пълноправни членове на Организацията за животинско здраве имат правомощия да транспонират тези разпоредби в националното законодателство. Комисията и за в бъдеще ще подкрепя работата на организацията ОИЕ. Благодаря. Thank you. Does someone of... Някой от комисията иска ли да вземе думата? Комисията по петициите? Не. А, не. Господин Гентров, имате думата. Ähm, Благодаря съвсем накратко. Аз бих препоръчал при тази петиция, както и при другите петиции, да остане открита. Мерси. Uh, Добре, благодаря ви. Искам само да добавя, че Дания е една от 18-те страни, която е страна по Конвенцията на съвета на Европа така че те са абсолютно длъжни да изпълнат ангажиментите, които са поели. Така че ние предлагаме да оставиме жалбата открита и да поискаме от комисията писмен отговор. тъй като тази петиция не е била изпратена на комисията, ще го направиме и ще очакваме писмен отговор. Ако нямате някакви възражения, минаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 300. Става дума за петиция 0443-2018, внесена от Марко Джованели с 80 000 подписа от името на Future for Wildlife, призоваваща към приемане на специално законодателство за защита на и управление на хуманното отношение към домашните любимци и домашни и безопасни, е, без, е, стопанствени животни в Европейския съюз. То е същата, е, същата тема и към нея се прибавя петиция 0167-2017 година, внесена от кипърски гражданин относно създаването на орган на ЕСЕ за хуманното отношение към животните. Нямаме първия жалбоподавател, не е тук. Дали втория е тук? всъщност вие представлявате а, жалбоподавателя на 0167 на Кипър. Имате 5 минути, за да ни представите нещата. Казвам се Катрен. Аз съм частно лице, не представлявам никаква организация, просто съм а, тук, защото съм ужасена от това, което съм видяла в Гърция, в Кипър, в други страни. Хиляди безпризорни животни, просто тяхната мъка се чувства, тяхното страдение. Те имат ако е, Европейски орган не се създаде скоро, наистина ще бъдем много тъжни. Махатма Ганди казваше, че а, вели, величината на една нация може да бъде изчислена по начина по който тя се отнася към животните си. И за съжаление виждаш, виждате какво, какво е днес в Европейският съюз животните биват малтретирани ежедневно. Нещо не работи. Виждате тук отровени котки в Гърция, в Кипър. Защо хората в тези страни правят точно това, не мога да ви кажа, но това е истина бездомни животни или диви животни. Вижте как са третирани. Можете ли, може ли да бъдат третирани по този начин? Това някакси по нещо е доказателство за поведението и може би за характер и менталитета на тези хора. А, и всички тези животни са около училища, а, хотели, ресторанти, те сте е, молят за малко храна е, и не знам, турист, туризма не печели от това. А, как, как, как, как, как, как да отида на вакансия на някакъв а, а, остров, като знам, че там има хиляди бездомни котки и ако не ги видя, когато отида, това значи, че те са били отровени. А, така че аз а, знам защо ги няма. Всеки ден в а, ен, ен, Инстаграм има молби от е, асоциации, които имат нужда от е, пари, за да се грижат за животните. Какво правят европейските органи? Нищо. И в, най- в най-краен случай тези е, животни се кастрират или евтаназират. Понякога По- аз предлагам да стъпиме на модела на обществото за защита на животните, нещо, което е било създадено преди 200 години. Първо, хората трябва да признаят, че животните не са живи същества, а не играчки. Нашето средство за транспорта или така нататък. на, на времето, знаете, мага, магаретата са се е, работили в продължение на 20-30 години, когато вече не са способни да влачат а, те, товари, са ги хвърляли от скалите. Така че всеки може да помогне. Европейската асоциация смята, че трябва да се създаде един единен орган с, а, с, персо, с персонал, с. А, където животните да бъдат прибрани, хранени, лекувани. Разговор разговаряла съм с ам, пред, представители на програмата Еразъм. Много млади хора са готови а, да а, участват и да помагат. Аз самата съм а, доброволка, аз съм тук, се тук днес на собствени разноски, така и че нищо няма да струва на европейците да имат подобни асоциации, включително и да възпитават децата, защото много от родителите просто втълпяват на децата си, че животните са нещо мръсно. Исках да ви покажа идеално, идеалния сценарий – включително да видите, че и лисици, и крави и други могат да бъдат приятели помежду си. Животните са живи същества, те имат нужда от приют, от място, където да живеят, от това да се хранат и да пият вода. Благодаря ви. А сега даваме думата на комисията на госпожа Кирстен Ханген още веднъж. Thank you very much. Um, again, let me start with... Благодаря ви. Нека да започна с нещо, което вие казахте преди малко. Никога не съм казвала, че в Европейския съюз няма законодателство за хуманно отношение към животните. Има законодателство както на ниво Европейски съюз, така и на ниво държави членки. Това, което казах е, че за бездомните животни няма правно основание за Европейския съюз да прави законодателни предложения. Това първо. На второ място разбираме петицията по точка 30 в дневния ред, малко, в малко по-широк смисъл, не само във връзка с бездомните животни. И за това искам да обърна внимание на стратегията за хуманно отношение към животните – за периода 2012-2015 година, в която се предвиждат различни мерки на ниво Европейски съюз. Ще обърна внимание и на това, че в момента извършваме оценка на тази стратегия, за да изясним ефекта, който тя е имала и по какъв начин е била прилагана. Смятаме, че до края на тази година ще имаме резултати от въпросната оценка и възоснова на резултатите ще сме наясно какви последващи мерки могат да бъдат предложени или предприяти. Ние от страна на комисията не можем да променим съдържанието на член 13 от договор за функциониране на Европейския съюз. Винаги ще работим възоснова на правните възможности, които ни дават договорите. Дали има други възможности, не мога да кажа. Дали, например, могат да бъдат предприяти и други мерки. За сега ще изчакаме резултатите от оценката в рамките на новата комисия. Работим по новите цели на комисията. За сега обаче резултатите не са предвидими. И това е моят коментар, който е възможен във връзка с петицията от точка 30 от вашия дневен ред. На председателката давам, давам думата на депутатите. А, а, във, във връзка с петицията. Проблема за защитата на животните е очевиден. Ясно е от е, онова, което виждаме в нашата комисия през последните часове. Това е системен проблем в много държави членки България, Литва, Дания, Гърция, Кипър. Това е реален проблем. Е, е, много европейски граждани са посветили часове от времето си доброволно, е, са инвестирали собствени средства, за да се облегчи положението и сега, като чувам какво казва комисията за правомощия, за ограничения, Европейската комисия може да подходи по-творчески, да упражни натиск върху държавите членки. От много време преценяваме е, какво трябва да се направи, но още няма реални решения за защита на животните, които нямат глас. Ние трябва да ги защитим и нямаме решение. И за това, отново повтарям, тази петиция трябва да остане открита и като представител на комисия петиции твърдя, че е, ние ходим по командировки, поручвателни мисии, но е жалко, жалко е да видим какъв е резултата. Сега трябва да минем от думи към дела. Европейската комисия разполага със средства. Разполага със средства, трябва просто да подходи по-творчески. Мисля, че комисията трябва да упражни натиск върху съответните държави членки. Ние трябва да облегчим страданията на животните. Председателката, благодаря госпожа Евихе. Президенте, че tenevo a intervenire anche io su queste Благодаря, госпожо председател. Е, и аз исках да е, взема отношение по тези петиции. Като цяло ги подкрепям. Подкрепям е, казаното днес след обед. Е, това е въпрос, който приема много значително измерение. Говорим за повече от 100 милиона бездомни животни в Европейския съюз. Те са изложени на страдания и обект на жестокости. Някой ги хваща или ги продава като опитни свинчета на лаборатории. Е, е, примерно, млади животни могат да служат за тренировка на бойни кучета. Е, мисля, че това е позор. Това е позор за обществената сигурност. Тя се дължи тя се държи просто, просто, просто жалко, убивайки цели популации от бездомни животни. Трябва е, да се занимаем с е, проблема, включително и е, на ниво Европейски съюз. В някои страни въпросът е спешен. Има най-различно въздействие за сигурността и за здравето на хората, а също така и за някои видове, някои видове, които са по-защитени, но само за защитените видове Европейския съюз има правомощия. Европейската комисия продължава да твърди, е, че няма правомощия, т.е. ние не можем да се намесим. А, тук има стотици комисии, които разглеждаме в нашата комисия. Хиляди граждани настояват да ги чуе Европейския парламент. А, ние сме приели резолюция, за да може Европейската комисия да предприеме законодателно предложение за европейска законодателна рамка. Парламента е, настоява пред Европейската комисия. Нашата комисия по петиции е подчертала колко важно и спешно е всичко. Но комисията е, но комисията продължава да твърди, че въпросът е от е, национална компетентност, но ние сме убедени, че има начин да се направи нещо, ако е на лице политическа воля. Надявам се, че Европейската комисия ще промени посоката на действие спрямо предходната комисия и ще се опита да чуе е, хиляди граждани, които от години настояват Европейския съюз да направи нещо. Та и аз, и колегите настояваме петицията да остане открита и е, тя да бъде изправен, изпратена заедно с останалите петиции до Европейската комисия. Тя да ги разгледа и е, се надяваме при новото европейско партньорство това, този въпрос да получи по-голямо място и да има повече възможности за действия. Председателката благодаря, госпожо Еви. Никой друг не иска думата. Е, давам думата за две минути. Давам думата за две минути на на вносителя на петицията. Вие казвате, че няма закони. Е, е, аз обаче говоря за бездомни животни. За бездомни животни. Кой може да направи нещо, за да създаде такива закони? Аз не мога, това не ми е работа. Някой трябва да помогне на тези животни. Аз не съм тук за развлечение. Аз съм дошла, защото изпитвам надежда. Животните нямат глас. Ние имаме глас. Кой може да е, напише такива закони? Можете ли да ни насочите? Искам е, да ми помогнете. Аз е, е, съм посветила свободното си време на това. Те имат душа. Аз съм осиновила 8 животни и престанах да пътувам в Гърция и в Кипър, за да имам още едно животно. Отново смирено ви моля за помощ. Аз съм тук е, нищо друго не мога да направя, просто е, им давам глас. Благодаря ви. Председателката. Е, отправяме искане към комисията за допълнителна преценка, като имате предвид предложението на нашата комисия и всички действия, включително новия зелен курс конференцията по бъдещето на Европейския съюз, неправителствените организации също ще бъдат е, предложени. Можем да правим предложения за ново законодателство, за нови правомощия. Е, да, предложението е да помолим комисията е, за нова преценка. А по 443 няма не е тук вносителя на петицията, но той е на дневен ред. Има писмо от е, комисар Кайтис от 16 юни 2019 е, година. Отново се посочва, че няма европейски правомощия, изключителна компетентност на държавите членки. Така че 443 е, също остава открита. Ако нямате възражение, ще искаме нов анализ на, от Европейската комисия. Добре, благодаря. И така, е, номер 31 е, от дневния ред. 61 от 2019 година от Изабела Кавалери италианско гражданство за забрана е, за риболов на е, кули и продажба на продукти от е, кули. Вносителя на петицията отсъства, наблюдава в веб-стриминг нашето заседание и така незабавно даваме думата на Европейската комисия. Госпожа Катержиня Джианек е представител на Европейската комисия. Имате думата. Thank you, Madam Chair. Uh, good afternoon. Um, uh... Благодаря. Uh, от името на Европейската комисия искам да ви запозная с действията в Европейския съюз за съхранение и управление на колите. Uh, това е вида, който е предмет на настоящата петиция. Вносителя се безпокои от големия брой кули, които са обект на риболов и има катастрофално намаление на популацията на кули. Държавите членки играят ключова роля на пазара – Комисията призовава за пълна прозрачност на информацията по естеството на рибата, която се продава на потребителите. Искам от самото начало да кажа, че ние знаем, че акулите играят ключова роля за баланса на екосистемите, но те са изложени на човешки действия. Риболов, но не само риболов – ние е, имаме предвид, е, че трябва да има и храна. Много хора зависят от акулите. За е, живота им това за тях е поимък. Е, но популациите драматично намаляват е, и няма никакви документи дори за част от тези популации. Е, неустойчив риболов остава проблем, с който трябва да се занимаем. Трябва да имаме предвид, че проблемът все пак е ограничен. Е, като цяло, мнозинството от акулите са в добро здраве. Какво прави Европейския съюз? ние настояваме за е, запазването на рибите за устойчивия риболов, както и на други морски видове, Европейския съюз и извън него. Основната цел на нашата политика и най-вече на общата политика в областта на риболова е да се е, предотврати е, свръх риболова. Рибите да живеят при здравословни условия. Имаме цялостна стратегия за управление на кулите. Имаме 6 основни действия, е, области за действие. Първо, опазване, строго опазване на е, застрашените видове коли, има забрана на риболов и изхвърляне на сушата. Много видове коли са защитени е, чрез квоти за риболов. Ние сме въвели и национална политика, е, за да спрем прехраненето на колите, защото се смята, че това е основна заплаха за този вид. Освен това, устойчиво управление на риболова на колите. Той трябва да бъде устойчив. Европейския съюз създаде е, набор от технически мерки за защита на различни видове например забрана в е, Средиземно море, определени е, дънни мрежи и така нататък. Ние е, оказваме и финансова подкрепа на учените, както и на риболова, за да се разработвят нови риболовни уреди. На трето място подобрение на набирането на данни. Четвърто място подкрепа на биологията и екологията, управление на колите трябва да се инвестира в набиране на научни данни, е, за да има разумно управление. Има европейски фондове за тази цел. На пето място засилване на националните и международните правила. Ние е, е, наблюдаваме прилагането на устойчиви правила и е, накрая продуктите от акулите, има правила за проследяемост на рибите и за техните продукти, за да има прозрачна информация. И за да се подобри контрола от националните органи, комисията е направила предложение за преразглеждане на системите за контрол на риболова и за да се подобри устойчивостта в е, подкрепа на действията, свързани с риболова, имаме инструменти, свързани с търговията. Конвенцията за международна търговия е, за дивата флора и фауна осигурява защитата на заплашените видове от свръхексплуатация е, чрез ограничение на търговията с подходящи критерии в духа на правилата на Световната търговска организацията. Е, комисията насърчава научни мерки е, за определени видове, включително акулите, е, съобразно регионалните организации за риболов. И ние сме на първо място по така наречената политика, свързана с природата. 2018 година беше юбилейна на Европейския план за защита на акулите като, като, като вид. И има технически комитета за риболова, за да се види как се изпълнява този план как се хранят е, акулите в Европейския съюз и извън него. И комисията предвижда следващи стъпки. В заключение искам да кажа, че е, комисията не може е, да подкрепи обща европейска забрана на лова, на риболова и на съответните продукти. Първо, защото трябва да има риболов, е, който да а, е, а, е, има предвид различни застрашени видове. Международната търговия се а, контролира и подходящия критерий е да се прецени законосъобразността и устойчивостта на дадена мярка. На второ място комисията смята, че европейските правила предвиждат точна информация за потребителите, какъв вид купуват е, и каква е стоеността на тези продукти. По този начин е, потребителя може да направи един е, информиран избор. Комисията ще продължи да прави преценка за мерките за опазване на застрашени видове, е, като и предвиди специални мерки за кулите в Европейски съюз и извън него, ще насърчава по-строга забрана Thank you for да, премахването на перките на колите. Да се забрани премахването на перките на колите. Председателката благодаря. Благодаря. Давам думата на депутатите. Господин Душман поиска думата. Благодаря. За съжаление, вносителите на петицията не, не присъстват. 70 милиона акули се убиват е, ежегодно и биват е, жестоко убити заради месото, вътрешностите си, предимно заради перките си. Перките са най-ценната част е, от тялото им. Те се отрязват и безпомощното животно се хвърля обратно в морето, където загива в мъки най-големите хищници в океана си отиват по този начин. И за съжаление рискуваме изтребването на акулите. С темпът на улов на акулите е застрашено възпроизвеждането на запасите. В Индия и Китай не са обаче най-многото потребители на колови перки. В Европа също има такива. И в Европа също а, се потребяват а, акули. Хората вземат от природата онова, което им трябва. Трябва хората да поемат повече отговорност за живите същества от природата, така че моята препоръка е да се остави петицията открита. Благодаря, госпожа Еве. Благодаря. Аз съм напълно съгласна. Напълно съгласна съм с колегата. Той се спря на един от аспектите, които най-много ме шокираха. Да се режат перки, да се режат перки и после да, да, ги, ядеш, да, да ги ядеш на супа или да, ги, да хвърли животното обратно в морето, където ги чака бавна и мъчителна смърт. Е, цифрите са красноречиви. 100 000 е, екземпляра биват убити, 11 000 на час за храна или за нещо друго. Е, това е, животно, акулата, рискува да изчезне. Опасността е явна. Въпреки списъка, който сега прочета Европейската комисия, за мен позицията, тази петиция трябва да остане открита. Дори ако щеш, за да видим доколко има смисъл от тази инициатива. И най-вече за да напомним, лично аз бих била за забрана на риболова на акули и на продажбата на продукти от акули. Нека остане открита петицията. Е, мисля, че трябва да има много по-строг контрол, много по-голяма прозрачност е, е, на продажбата на морски продукти. И така, тази петиция трябва да остане открита, трябва да бъде изпратена за становище и до Комисията Риболов и околна среда на Европейския парламент и до всички групи, които се борят за хуманно отношение към животните. Председателката благодари госпожо Еви. Никой друг? Добре. Тъй като е, два депутата, които взеха думата, предлагат комисията да остане открита, имаше предложение тя да бъде е, закрита, но тъй като има подробен отговор от комисията, обаче е ясно, че този отговор на комисията не удовлетворява е, депутатите. Те възразяват. Е, трябва е, да свършим още работа по прозрачността и да предоставим повече информация. Изобщо трябва да бъдем убедени, че няма заплаха че няма заплаха за колите. И смятам, че трябва да решим тази комисия да остане открита. И да настояваме за е, нови действия от комисията. Добре, няма възражения. Благодаря. Now, 32. 32. 32. Да, председателката се върна. Заповядайте. Thank you very much. Yeah. Oi, sorry. Don't worry, don't worry. Estamos a 32, ¿no? Sí. Buenas tardes. Добър ден отново. От, е, стигнахме до 32 точка от дневния ред. Петиция 0354 от 2019, внесена от Хуан Симонет Понс испанско гражданство от името на Асоциацията на младите земеделски стопани на Балярските острови относно разширяването на специалните защитени зони за птици на Балярските острови. Първо ще дадем думата на а, жалбоподавателя, след това името комисията и накрая отново жалбоподавателя за две минути. Имате пет минути, за да представите искането си. Ahora си. Сега работи ли? Благодаря, госпожо председател. Дами и госп... господа диспутата, ние от Сеха Балеарес въобще не сме срещу защитата на, жи... на птиците. Разбираме тяхната тяхното значение за биоразнообразието. Но знаете, че земеделските стопани не искат те да бъдат на тяхната територия. Разбира се, тези зони не пречат на традиционалното земеделие, но в никакъв случай не помагат модерни, модернизирането. Те нито увеличават приходите, нито подобряват нивото на живот на земеделите, нито ни позволява да модернизираме земеделието, е, нито да имаме е, нови напоителни системи с пречистена вода и други. Те на, на, на практика липсата на допълнителни доходи пречи и на обновяването на поколенията и на практика земеделските земи биват изоставени, нещо, което въобще е проблем в Майорке. И въпреки, и, и въпреки, въпреки въпреки всичко, ни се казва, че е абсолютно необходимо да се създадат нови СЗЗ. Правителството на Балярите започна преписка през 2017 година за разширяване и създаване на нови зони в Майорка. До този момент такива зони имаше по-скоро в горите, планинските райони и крайбрежните е, райони, е, като нямаше възможност за развитие или модернизиране на земеделието. А от тук нататък обаче се оказва, че тези е, зони ще бъдат на потенциално обработваеми земи, които могат да се развият. В документацията аргумен... и аргументите се посочват е, туристически пътеводители за орнитолози, е, някакви наблюдения, свършени преди 2001-2003, е, това, че през 2016 година двойка орли са имали е, гнездо там и други. Е, от, и от, от друга страна има включени разни видове, които въобще не са е, рискови и които не са обект на защита, като пример пътпадъците. И ограничението на някои региони, на някои зони просто не отговаря на нищо и, и като че ли е просто измислена. Затова много асоциации и отделни личности поискаха обяснение. Ами администрацията призна, че няма достатъчно аргументи че ще излезе с нови доклади, които да бъдат технически обосновени, но подобни доклади никога не бяха а, поли, получили и само просто а, е, а, е, нас ни е, нас ни обвиниха в това, че не сме професионални. И така преписката беше одобрена от правителството на Балярите през 2019 е, година и появиха се нови видове за защитаване, други изчезнаха без да има никакво обяснение. А, така че а, е, ние, ние, ние предприехме а, съдебни а, а, действия и включително а, внесахме тази петиция и в, в момента върви про, а, про, производство. Бихме искали от правителството на Балета, Балярите да излезе с необходимите научни изследвания и доказателства, за да покаже че наистина тези, тези зони са необходими за птиците. А, може и малко по-бавно да говорите, защото е невъзможно да бъдете превеждан. Дама ми дадахте само 5 минути. И за това ние искаме от е, правителството на Балеарите да анулира да, е, зоните, които до сега са били зад, е, създадени и да се направи научно изследване, за да се докаже абсолютно е, твърдо, че е, е необходимо да се създадат подобни сени. Така че из... Е, молиме вашата комисия да, отвор... да приемете наш... нашата петиция и да поискате от правителството на Балеарите да предоставят необходимите документи, които да обяснат защо са необходими тези зони. Ние, сме, ние, ние, ние знаеме, че са необходими подобни зони, но те трябва да бъдат научно обосновани. Защото в, в противен случай това са просто капризи или е, идеи на някой и ще загубиме изцяло доверието на гражданите. Да, благодаря ви. А сега първо давам думата на Европейската комисия Лусия Иглесиас Бланко от Европейската комисия. Луиза Самарели, извинете. Благодаря, госпожо председател. Петицията е от октомври 2018 година. През декември 2018 година комисията отговори, че възоснова на представените материали няма няма основания да се предположат нарушения на а, научните а, достижения. В а, анекса 1 а, се споменават птици, които трябва да бъдат защитени. и в тези съответни територии те подлежат на специални мерки границите на защитените зони за птици трябва да се определят по орнитоложки критерии. А, и а, зоните а, за защита на птиците отговарят а, на тези критерии. А, част а, от а, тези зони а, са насочени към а, един определен а, вид, който е част от а, програмата LIFE и Балеарските острови са поели ангажимент да а, запазят и да увеличат а, защитените зони за птици в рамките на проекта LIFE. по отношение на жалбата, че това ограничава земеделието и горското стопанство, комисията не смята, че законодателните актове на правителството на Балярите, с които се установява територията на тези зони, не предвиждат никакви ограничаващи мерки за земеделските стопани. Напротив, те биват подкрепени и целта е да не се налагат ограничения на местните економически дейности. И действително съответната директива не предвижда никакви ограничения за земеделска или друга економическа дейност около защитените зони за птици. Комисията знае, че Европейския фонд за регионално развитие на селските региони предвижда средства за развитие на земеделието и горското стопанство и може да даде компенсации във връзка с Натура 2000 въз основа на националните избори по какъв начин ще се използват е, фонда за регионално развитие. Комисията знае, че испанските власти са изпратили информация за новите защитени зони и двете е, съществували предви за да се включат те в базата данни а, по Натура 2000 през декември 2019 година. И списъците с защитените видове ще бъдат публикувани скоро около март тази година а, на страницата на Натура 2000 и ще бъдат достъпни за всички. на 20 януари получихме доклад от повече от 200 страници, който ще анализираме скоро. Националните власти могат да решат да създадат защитени зони, по-широки от изискваното от европейското законодателство във връзка с Натура 2000. Държавите членки са изцяло в правомощията си да предприемат такива стъпки. Така, благодаря. Давам дума на госпожа Естарас. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на жалбоподавателя, който е представител на младите земеделци Ахера Балеарес. Комисията казва, че процедурата за деклариране на защитна зона е коректна. Но не, не, не, забравя, не забравяйте, че тези специални зони са създадени на Балеарите, без да са направени предварителни а, научни и технически проучвания. Комисията казва също така, че не се, не се пречи на земеделската дейност. Ами пречи се. Пречи се, за, за, защото то, е, просто не може да се модернизира земеделието и младите е, не поемат е, земеделските стопанства, т.е. На, на, на практика земите се е, изостават. Същото въжи и за животновътството. Е, и и на, и на, и на, и на, и на, и на, и на практика са, са създадени зони без, още веднъж казвам, без никакви научни и технически проучвания преди това. Затова а, предлагам а, а, да се остави отворена тази жалба. Ще разгледаме всички документи. Е, просто имаме, имаме чувство, че с, с, с, създаване създаването на тези зони, като че ли е било каприз на някой от правителството, и като имате предвид, че имаше големи разногласия и като че ли е въпроса въпросът малко е бил политизиран, но, но ще видиме на основата на информацията, която получиме, можем и евентуално да отидеме на, на белярите, но наистина Знаете, че пред Балярите са е, туристически регион, но е, много важна дейност там е земеделската дейност. Така че аз предлагам да оставим тази жалба отворена, да съберем допълнителна информация, да получиме допълнителни орнитоложка, научна и техническа информация. Господин Слабаков. Аз искам да кажа, че подкрепям колежката, защото в България има абсолютно същите проблеми с Натура 2000. При нас проблема е огромен, защото примерно неправителствени организации предлагат някакви неща и правителствата ги одобряват внезапно и без никакъв повод. Мога да ви кажа, че в България в Натура 2000 има цели населени места и квартали, построени преди повече от 100 години които не знам защо неправителствените организации са вкарали в Натура 2000. Не знам как населено място може да бъде в Натура 2000. Предполагам, че там е същия проблем. Тоест от това, което чух, че някой просто е решил, че нещо влиза в Натура 2000. Това са едни хора, които чертаят с един молив по една, по една карта. Може би това са някакви хора, които изобщо не са ходили там. И така че аз мятам, че трябва да бъде оставена отворена. Благодаря ви. Um, thank you very much. Um, Благодаря. Аз не съм достатъчно добре информиран, така че не мога да противореча на преценката направена от Европейската комисия. Специално, специално за този район. Мисля, че трябва да се търси баланс трябва да се търси баланс. Чухме от вносителя на петицията как се използват тези райони за цели на селското стопанство. Аз смятам, че е много важно да търсим баланс. Да се търси баланс. Е, трябва да се вземат предвид различни интереси, Европейската комисия си е направила своето, своята оценка на въздействието, направила си е своята преценка. Но е вярно, че тези райони са били избрани да бъдат в Натура 2020 е, съобразно Европейска директива. Така че ние като комисия по петициите не можем да решим дали петицията да остане отворена или не. Все пак има научни доказателства. Има е, научни доказателства, по силата на които това, е, тези райони трябва да бъдат третирани специално и за това аз смятам, че ние не можем да решим. Благодаря, след като няма повече желащи да се изкажат, даваме 2 минути на жалбоподавателя. Благодаря, госпожо председател. Първо, извин, извин, извинявайте, не сме, не сме подали достатъчно бързо необходимата информация. Просто ни казаха преди няколко дни за това. Критериите, орнитоложките критерии са най-важните. Ами трябва, трябва, трябва да се, трябва да се, трябва да се направи изследване. Искаме, искаме да знаеме как, на основата на какво е, е взело решение правителството на Балярите. Казвам ви, един пъту, пътеводител за ор, орнитолози. Сега, от, от друга страна, за пътпадъците, за, за пътпадъците ми, те си имат зони, където могат да живеят. А за нас това означава допълнително е, бедност и невъзможност е, да се разшири земеделието. Ние никога не сме получавали допълнителни помощи. И нека не забравяме, че на Балярите, на Балярите има най-много зони по, е, е, в рамките на Натура 2000 от цяла Европа. Така че няма никаква причина да се разширяват и увеличават тези зони. Е, а ако трябва да се създадат нови зони, ами трябва да има абсолютно точно аргументация и да се каже защо не, не можем да го приемеме. Така че ви моля да оставите жалбата отворена, да се направят изследвания, да видим дали има някакви орнитоложки аргументи. Както казах, ние не сме против подобни зони, а, но а, бихме искали наистина те да съществуват, за да защитат някой, а не поради каприза на някого. А, благодаря. слушахме жалбоподавателя, комисията, членовете на нашата комисия жалбоподавателя не, не, об, не се противопоставя на създаването на зони, а на критериите, по които се създават. Благодаря, че участвахте в дискусията. Сега аз ви предлагам да оставиме жалбата отворена, да да получиме допълнителната информация, включително и от жалбоподевателя, да може комисията да разгледа тази информация, след това да ни предостави информация на нас. Така че трябва да поискаме допълнителна информация. Мисля, че ни липсва информация. А, ние, европейските институции и по-специално Европейския парламент, сме защитници на, транс, на прозрачността, така че ще поискаме допълнителни документи и информация от правителството на Балярите и ще попитаме на какво основание са създадени тези зони. Още веднъж благодаря много на жалбоподавателите и Наистина, Комисията по петициите е моста между гражданите и законодателя. Ние сме тук да решим проблемите. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред 330231 от 19 година от Рафаел Санчес Бояро, испанско гражданство от името на Анвифа относно компенсацията и обещението на жертвите на форум Лателико и измамата Афинса. Както знаете, жълбоподавателите имат 5 минути. Един или двама от вас ще вземат думата? Двамата. Добре, не повече от 5 минути за вас двамата. И след това ще имате 2 минути, които трябва да си ги разделите. Но като цяло нямате нито минута повече от 5, след това комисията и членовете на нашата комисия. Добре дошли на жълбоподавателите. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Няколко, няколко хиляди потребители, испански, португалски и, франц, и француз... французски, са били ощетени от форум Филателико и Афинса. Може би това е една от най-големите измами в Европа. В продължение на години тези предприятия и фирми изпълняваха своите задължения и извършаха по прозрачен начин покупка и продажби на марки. И и, и, напрот, и имаше голяма реклама за тези предприятия и ние повярвахме. През 2001 година в мини, Министрството на економика публикува един доклад, в който се казваше, че Афинса на практика е гаранция срещу измамета. И след това беше много странно как през 2006 година из, изведнъж предприятието беше затворено и ликвидирано. И защото е, е установено, че е имало фалшива и подвеждаща реклама, както и измама на потребителите но не, не са били предприяти доста необходимите мерки, както изисква директивата от 2005 е, година. И по този начин са нанечени големи е, щети на е, потребителите. през 2017 година Испанския съд излиза с решение. И се оказа, че, че, че, че предприятието е действало като банка, а не като предприятие, което се занимава с филателия и Състави се, че същевременно това предприятие не е имало разрешение за да действа като финансово предприятие и това е довело до загубване на спестяванията на потребителите. Ние, бяхме, ние се оказахме абсолютно незащитени като потребители в една държава членка, а трябваше да бъдем защитени по силата на директивата от 2011 година и 2014 година и че Европейският съюз трябва да защитава потребителите и техните финансови интереси. Е, в хартата по основните права се казва, че е, гражданите се защитават както те, така и техните спастявани. но е, испанското правителство не е прилагало правилно законодателството, както испанското, така и европейското. И е, е Испанското правителство трябва да поеме отговор, отговорността за нанесените щети на потребителите. Така че, дами и господа депутати, ние споменахме е, много законодателни документи, но те просто бяха като димна завеса. Не бе изпълнено задължението да бъдат е, защитени испанските потребители. Едно от основните задължения на държавата е да прилага законодателството и да защитава потребителите. Така че потребителите, които аз представлявам, изискваме от Европейската комисия да направи е, проучвания и да вземе съответните мерки за компенсиране на ощетените и същевременно да поиска е, сметка от е, съответните испански органи трябва да бъде информирана комисията по петициите, как е могло в продължение на 30 години това да просъществува. И става, става дума за огромно количество потребители, които в момента имат нужда от вашата помощ. Благодаря ви. Благодаря Пет минути и половина изразходвахте. Госпожи и господа, може би някои смятат, е, че сме тук само за да си получиме парите. Не. В продължение на 14 години ние се, се бориме и 14 години трябваше да прескачаме през препятствия, които бяха поставени от различните власти, които всъщност не, не могат да урегулират вътрешния си пазар. А, дори вър, вър, Върховният съд не успя да квалифицира тези деяния с а, името, което те заслужават. Беше направено всичко само и само и само да не се смята, че е, испанското правителство е отговорно в този случай. Така че ние искаме да се потърси отговорност и да бъдем компенсирани и обещетени за е, грешките, които са направени. Защото е, стотици хиляди хора са е, предоставили спестяванията си на тези предприятия, тъй като те са се радвали на подкрепата на испанската държава и реклама от страна на държавата. Но изведнъж през 2006 година бях, беше ликвидирано пред предприятието без да се помисли въобще за компенсация обещетение на а, потребителите. Къде беше банката на Испания и другите? Къде беше правителството по това време? Трябва да се вземат мерки, за да се предотвратят в бъдеще подобни деяния. Ние не сме инвеститори ние не сме финансови анализ, анализатори. Ние сме хора, които сме си загубили спестяванията, спестяванията, които сме, парите, които сме спестили през целия си живот. Много ви моля, през... трябва да прекратите. А, и а, ние станахме жертви на, на много проблеми, включително конфликти в семействата, включително имаше и самоубийства. Така че, необход... какво, какво, какъв смисъл има е, е, е, Европейският съюз да говори само за е, еднакви условия и за равнопоставеност в Европейския съюз, ако не сме е, защитени. сега давам думата на представителя на комисията, господин Никес Шато. Уважаеми госпожи и господа, скъпи вносители на петицията, използвам с удоволствие възможността да изясня по мнението на комисията по редица петиции. Криминалният съд през 2017 година в Испания постанови, че дейността на двете дружества не е част от правомощията. Те, тези две дружества не са били официални инвестиционни фирми по силата на испанското законодателство, нито пък по силата на европейското законодателство и директивата за пазара на финансови инструменти. Решението на Испанския съд а, не променя позицията на комисията. Европейската директива обхваща финансови и инвестиционни дружества, които предлагат услуги за своите клиенти, приемане и обработка на поръчки за финансови инструменти тези услуги са свързани с финансови инструменти, като акции и така нататък. И директивата в своето първо приложение 1C предвижда списък на финансовите инструменти. Тя се отнася до тези финансови инструменти. А, услугите, предлагани от двете дружества, се а, намират а, в а, друго поле. И когато инвестиционни а, дружества а, на пазара не могат да върнат вложенията на своите клиенти, се предвиждат обещетения. За тези две компании има противоречие в мненията на в решенията на двете камери на а, съда. Госпожа Естерас, благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на жълбоподелевателите, които представляват жертвите на Афинса и форум Филатек. Стотици хиляди хора са вложили спестяванията си в тези две предприятия, които са били специализирани в търговията на марки. Сега, когато човек не намира защита на своите права в държавите членка, той трябва да се обърне към Европейския парламент. Знаете, че е имало противоречиви решения в Испания и в един момент се оказа, че хиляди, хиляди хора са се оказали с потъпкани права. И те идват тук, в комисията по петициите, за да направим нещо за тях, за да защитиме тяхните права. Сега, ние сме един орган, който може да упражнява натиска, който може да размишлява върху дади проблеми, който може да поиска допълнителна информация от държавите членки. Тоест, ние ще смятам, че трябва да оставиме тази жалба от, отворена, за да помислиме по, как, по, по какъв а, е, начин можем да помогнем на хората, къде е имало разминаване, къде а, е, е изчезнала отговорността на държавите. Затова аз смятам, че не можем да намерим решение днес, но да оставим жалбата отворена и да помислиме по какъв начин могат да бъдат зачетени правата на потребителите и да се види по какъв начин могат да бъдат и обещатени. Господин Бохман. Благодаря на вносителите на петицията за представенето на тяхната петиция лично. Колежката ми Сира Рего искаше да говори в тази връзка, но сега тук присъствам аз от името на нашата политическа група и съм събрала информация. Около хиляда европейски граждани са вложили лични си спестявания в Афинца и форум Филателико. По схемата на пирамидите са продавани инвестиционни договори. Тези две дружества са били разследвани от Испанската промисия и засегнатите са много повече от хиляда Разбира се, че исканията за обещетение са а, правомерни. А, аз смятам, че а, трябва да има защита за потребителите в първин от европейското законодателство и пледирам а, петицията да остане отворена. Госпожа, господин Канис. Благодаря, госпожо председател. Гражданите предоставят на администрацията, на правителството, на държавата контрола. За съжаление, тук е имало пирамидна схема и хиляди и хиляди хора са били разорени. Е, нека не забравиме, че преди много-много години е, имашме в Барселона, имахме случаи, където се сблъскахме е, с, с, с, с същата липса на отговорност на държавата. Сега, какви са правата на гражданите? Когато дадено предприятие или фирма е, продава нещо, което го и го прави е, по начин, по който не е регламентиран и администрацията не прави нищо. А, тук е, не става дума за, за, за, за, за, таж, за неща, които са тайни, не знаем за кого става дума и така нататък. Не, тук става дума за нещо, което е добре познато и което се нарича форум филателико. А когато има проблем, държавата каза, ами нямаме нищо общо с това, тъй като ние не контролираме този вид дружество. Какво може да се, какво може да се направи сега? Искам просто да ви припомна, че в Испания, както и в други държави член, член, членки, е, с над 700 милиона, ами милиарда всъщност, е, бяха е, насочени към банките, за да бъдат спасени тези банки, просто защото са извършили рискови инвестиции. Просто защото са били безотговорни. Става дума за 70 милиарда, повтарям. Ами, и, и, и, и там не виждам какъв надзор е имал. Ама нали банките са били под надзор по, на, по на принцип. И в крайна сметка и, и, и банките не се не се защит, не биват защитани от а, закони, които им позволяват а, да хвърлят през прозореца 70, 70 милиарда. Така че държавата трябва да застане срещу гражданите си и да поеми своите ангажименти. Е, ангажимент на държавата е да упражнява надзор и да контролира. И когато не го прави, ами тогава да предприеме необходимите е, мерки за обещетение. Господин Слабаков. аз съм абсолютно съгласен с колегите, казаха преди мене само искам да кажа, че по мои сведения това са около 459 хиляди души от Испания, Португалия и Франция. Смятам, че държавата би трябвало да изпълнява своите задължения и мисля, че когато са пострадали половин милион души, това е още по-належащо. Аз не мисля, че тези хора са тук заради своите пари. Аз мисля, че те са тук, защото а, имат нужда от справедливост. И ние сме тези, които би трябвало да им помогнем да я получат. Смятам, че испанската държава е допуснала очевидни грешки, това е моето лично мнение, защото не е възможно да се оставят подобни фирми без абсолютно никакъв контрол. Тоест, смятам, че там трябва да има даже споделена отговорност и че тези хора наистина трябва по някакъв начин да бъдат компенсирани, поне да получат това, което е било написано в техните договори, не да получават печалба, поне да не загубят парите, които са вложили. Благодаря ви. Да остана отворена, естествено. Е. Muchísimas gracias. Fi kwistjonijiet fejn ikollok bejħ bejħ ta' Да, mm, аз Говорим за е, факти, за факти, които показват колко е раним потребителя на нашите пазари. Ето защо на европейско ниво трябва да направим е, нещо, да направим е, някаква законодателна защита на интересите на потребителите. Но е, предвид е, каква е ситуацията в момента, като виждаме, че става дума за живота на пострадалите, Въпросът е много важен. Говорим за казус, който засяга Испания, но това се наблюдава и в други страни. Аз е, специално съм свидетел на това как е, стотици хиляди стотици хиляди е, могат е, да загубят спестяванията си, спестявания, които са направили през целия си живот. Ето защо смятам, че трябва да бъдат разкрити повече подробности. Тази петиция трябва да остане открита докато получим допълнителна информация. Е, междувременно трябва да окажем по-голям натиск, за да е, може тези пострадали при такива схеми да бъдат изцяло обещетени. Muchísimas gracias, la señora Asima Госпожа Асима Кополо има думата. Um, Аз мисля, че е, в е, този конкретен случай Разбира се, че изцяло разбирам е, правните доводи, които изтъкват представителите на комисията. Те са длъжни да изложат такива доводи. Но ние, като членове на тази парламентарна комисия, като политици, ние имаме политическо задължение. Имаме дори нравствено задължение предвид е, този земетръс, предизвикан от е, е, тези щети, броя на пострадалите, но най-вече разумните очаквания на тези хора, че те ще бъдат защитени, че ще получат европейско обещетение за понесените от тях щети. Тоест, необходимо е да се разгледа ситуацията по възможно най-скъпия и изчерпателен начин. Тоест, необходима ни е допълнителна информация, чувам а, подробности. Има сходна ситуация и в моята родина в Гърция. Такива ситуации възникнаха и там. Много хора и целите семейства пострадаха. Чуваме от а, председателката и от други колеги от Испания, съм убедена, че тази комисия, е, петиция трябва да остане открита. Председателката благодаря. Така, сега давам думата две минути на жалбоподавателите. Благодаря. Първо искам да благодаря на всички онези, които ни подкрепиха. Ще ви предоставиме цялата информация, с която разполагаме. След това комисията каза нещо, но ние не смятаме, че тези ние, ние, ние не сме казали, че, тази, че тези фирми трябва да бъдат а, контролирани по силата на МИФИТ, а от е, Испанска, банката на Испания. Да, може би не става дума за инвестиционни инструменти, но става дума за спестявания, става дума за депозите е, на пари, които би трябвало в един момент да доведат до почалби. Тоест, е, предприятията функционират като банки и съответно трябва да бъдат контролирани от е, банката на Испания. И в крайна сметка изпълнителната, съдебната власт всички са казали, че тези предприятия функционират перфектно в продължение на години. Така че какво да ви кажа повече? Още веднъж благодаря на всички за а, вашата подкрепа. Знайте, че ще е, направите няколко хиляди души щастливи. Благодаря на нашите жалбоподаватели. Слушахме ги, слушахме комисията, представители на комисията, на нашата комисия. И сега моето предложение е да оставиме жалбата отворена и да напишеме писмо на испанските власти – не, не, не да упражним натиск точно, но някак си да помислиме заедно какво може да се направи, за да се е, компенсират е, е хилядите хора за е, това, което са изтърпяли и за щетите и загубите, които са претърпяли. Сега минаваме към точка 34 0939, внесена от Анджей Халицки с полско гражданство относно Европейския кодекс за добро поведение. Жалбоподавателя го няма, но затова давам думата на госпожа Кристенсън от комисията. Uh, Ние разбираме, че вносителя на петицията настоява за това Европейския код за добро административно поведение по стандартите за добро управление да се приеме във вид на директива или регламент. Тоест, е, ще породи задължение за държавите членки да приемат добри административни практики. Комисията изцяло признава значението на доброто управление и е, настоява навсякъде да се прилагат тези принципи. Подобно на други европейски институции, е, през 2000 година е, комисията прие свой собствен кодекс за добро административно поведение във връзка с това как се държат служителите на комисията с хората по принцип. Това е общ кодекс, няма специфични правила за определени отрасли. Мисля, че е, принципите за доброто управление се прилагат на практика ежедневно и комисията изпълнява своя дълг да бъде в е, служба на европейските граждани. Вие знаете кои са принципите. Например, законосъобразност, пропорционалност, правото да бъдеш изслушан принципа за равно третиране и е, липса на дискриминация. Е, предвид е, някои конкретни аспекти на административните производства, като например финансово управление, достъп до документи, защита на данни, има много регламенти, които разписват подробни процедурни правила на гражданите спрямо европейските институции. Все пак Важно е да подчертаем, че тези правила, принципи и практики се отнасят единствено за администрацията на Европейския съюз. Организацията на националната администрация не попада под европейска компетентност, няма правно основание по договорите европейските институции да приемат стандарти или кодекси за правилно административно управление, което да се прилага на национално ниво. Ето защо искам само да посоча, че, както посочва е, е, член 197 от договорите, където се предвижда възможност Европейския съюз да подкрепи усилията на държави членки да подобрят административния си капацитет, все пак е важно да подчертаем, че нито една държава членка е, не е длъжна, не е длъжна да е, се вслуша и да ги приеме. И всяко действие по този член изключва хармонизиране на законите и правилата в е, държавите членки в заключение, според Европейската комисия, Европейския съюз не е компетентен не е компетентен да предприеме действията, които се изискват от е, вносителя на петицията. You, господин Рифип, аз съм склонен да приема преценката на комисията. За всички нас е, добрата административна практика в държавите членки е цел. Е, това е една велика цел и от гледна точка на гражданите. Как ще бъдат управлявани те? Но може ли това да стане задължително за държавите членки? Това наистина не е предвидено по договорите. И съм съгласен. Съгласен съм. Е, тъй като националната администрация е организирана, е, но няма правно основание за намеса на Европейския съюз в тази организация. Но Европейската комисия може да подкрепи усилия за изграждане на капацитет. Това е важно. За целта са предвидени и финансови средства. Добре е, че има такива средства. Въпросът е, може да се разгледа и чрез е, размяна на добри практики между европейските институции и държавите членки. Това, например, може да бъде разработено в програма, но разработване на задължителни правни разпоредби на европейско ниво за момента е невъзможно. Би било чудесно за гражданите. Е, съжалявам, че колегата, който има свое мнение, не присъства тук, но мисля, че е, може да се разработи резолюция за обмен на добри практики с комисията. Thank you. Well, <laughs> it's a little bit problematic because we think we have, we know... Е, винаги, е, винаги е малко проблематично. Доброто управление отива по-далеч от това, което казвате тук. Примерно в Дания, не е от всяка гледна точка, но поне в администрацията. Там има принцип за услуга в администрацията. Какво означава този принцип? Гражданина винаги е в центъра прозрачност, е, бърз отговор, разумен и разбираем отговор. Така че е, целта не е да се защитава държавния служител. Целта е да се защити гражданина. И за цялата администрация се отнася този принцип за услугата. И той стои в центъра го, от години в годишните ни доклади ние се спираме на този въпрос, но може би трябва да сме по-строги. Това е в хартата. Има параграф в хартата. И макар и хартата да не се прилага, е, от друга е странно. Странно. Има омбудсман в европейската система и сега трябва да настояваме за реално законодателство в Европейския съюз. Има и конвенции. Трябва и гражданите да си кажат мнението, да има достъп до документи. Та, да. трябва да отидем малко по-далеч от е, да пролеем сълзица, че няма правно основание за да го направим. Всички, всички всички знаем, че ако се включи принципа за услугата в всички администрации, да започнем от тук, да започнем тук от Европейски съюз, това поне можем да го направим. И тогава можем да попитаме и държавите членки, защо и вие не го направите. Знам, защото съм чула. Няма прозрачност, за да бъдат защитени държавните служители – това съм го чувала неколкократно. И това е основа за много не особено лицеприятни неща, които стават в администрацията. Ни, ако им се каже на държавните служители, че не са защитени, да има натиск върху тях също. Не съм много доволна от отговора. Мисля, че разбирате защо трябва да отидем по-далеч – за да има добро управление, принципа за е, е, услугата да бъде водещ. Дали не можем да използваме параграф в хартата и поне да се тръгне от тук, от Европейски съюз. Това да не са само насоки. Омбудсмана преди няколко години даде насоки, но е, от е, насоки и трябва да минем към законодателство тук, в Европейския съюз и да окажем натиск на държавите членки, всички ще се възползват е, от този принцип. Защото иначе това е несигурно. Нито за гражданите, нито за държавните служители. Трябва, може би, да поканим Европейския омбудсман, да видим какво можем ние в нашата комисия да направим. Групта социалисти и демократи, че яхно овямент нақблу бмот тотали. Е От името на социалистите и демократите ще кажа, че сме абсолютно съгласни, че Кодексът за добро поведение – трябва да бъде задължителен за всички европейски институции и агенции. По отношение на налагането на държавите членки, това е в правомощите на Европейския съюз да създаде тази задължителна клауза и ние трябва да дадем добър пример трябва да прилагаме най-високи стандарти в европейските институции. Дори благодарение на този кодекс за добро поведение, аз мятам, че така ще зададем добър ролеви модел за държавите членки. Миналата седмица обсъждахме в пленарната зала доклада на Европейския омбудсман за миналата година. Много от нашите членове направиха изказвания за това колко е важно да има задължителни разпоредби за добро поведение – и смятаме, че жалбоподателят може да иска въвеждането на съдължителен кодекс на национално ниво и да се обърне към омбудсмана на държавата си, за да зададе по-силен натиск в тази посока и петицията трябва да остане открита. Благодаря. Сега, моето пред, първоначално предложение беше да затвориме а, ком, жалбата. А, комисар Шевкович трябва да дойде през март а, и ще дойде с а, предложения сега. Моето а, мисля, че мое, мое, моето предложение, както казах, беше да, закри, да затвориме а, жалбата, а, защото няма правно основание, но също времено да обсъдиме нещата с а, господин Севкович. Аз мисля, че трябва, мисля, да, че да трябва да поканите омбудсмана на нашото заседание. EU system, because then we could go also for the agencies, okay. for everything защото а, този кодекс трябва да въжи за всички агенции, освен за европейските институции. Ще го направим, казва председателката. Така че предложението е да. Е, едното предложение е да затворим, а другото е да поканим комисар Шевчович и омбудсмана. Така, сега преминаваме към последната точка от дневния ред. Петиция 0186, внесена от Пьер Пауло Волпе, италианско гражданство, подкрепено от три подписи относно дискреционните правомъщия на Комисията за контрол върху прилагането на правота на ЕСЕ от страна на държавите членки. Добре дошли на а, нашите жалбоподаватели. Имате 5 минути за да представите жалбата си. А, след това ще дам думата на комисията, на нашите членове и отново на вас. благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми позволихте да взема думата, за да ви представя нашата жалба относно дискреционните права на комисията да упражнява контрол в държавите членки. Подобна петиция с се налагаше, тъй като комисията разполага с огромни дискреционни права и тя може да реши кога и по какъв начин да предприеме процедура за нарушение срещу държавите членки. Започването на процедура по нарушение има за цел да се промени законодателството на дадена страна, както и практиката, за да бъде приложено европейско, европейското право. И съответно комисията трябва обаче да се намеси в дадени срокове, и без дискреционни е, правомощия, за да може наистина да има е, поправяне на е, изкривяванията. Комисията трябва да действа бързо и да налага финансови санкции на държавите членки, защото всяко, всяко закъснение е. е потъпкване на човешките права с последици за милиони граждани. И това представлява и много средства и разходи за държавите членки. Така че ако дискреционните е, правомощия на комисията я карат да се въздържа от предприемане на дадени процедури, ами тогава да отнемеме тези правомощия, защото те не служат за нищо. И в, в един момент се, се стига до там, че гражданите вече нямат а, нямат доверие в европейските е, а, институции. Прекалено бързо четете, казва председателката. Това е пример за липсата на действие на, на Европейската комисия, като, например, три а, три, разследва, три разследвания на Европейския омбудсмен относно управлението на, подоб... на процедурата за нарушение. Европейската комисия започва, започвайки а, процедури за нарушение, комисията не може да се намесва и тогава гражданите трябва да се обърнат към съответните национални органи, защото съдилищата на държавите те членки тълкуват националното законодателство и по този начин нарушават европейското законодателство. Въпреки процеду процедурата за нарушение срещу Европейското училище, закрита от комисията, започната отново и процедура, която все още е в ход. Шест години по-късно нищо не е предприето, да и е, италианската държава продължава да нарушава законодателството. Това има обаче пряки и непряки последици. Всяка държава членка трябва да прилага европейското право, за да решава е, проблемите на гражданите ком, ком, ком, комисията много, многократно е получавала так, подобни петиции. Включително и срещу е, съдебната система, която е потъпквала човешкото право. Така че ние искаме да се променят, ако е необходимо, нормите и договорите, за да може комисията да започне пра и процедура за нарушение, когато дадена държава членка не спазва европейското законодателство. Това ще отнеме прав... дискреционните правомощия на а, комисията и ще защити правата на милиони граждани. Благодаря. Благодаря, господин Волпе. Сега ще чуем комисията. репрезент мистер William Sleeth. Господин е, Уилям Слит, директор на отдел. Много благодаря. Госпожо председател, благодаря и на комисията за възможността да допълня писмените коментари на комисията с е, още няколко забележки. Първото, което трябва да се каже е, че петицията обръща внимание на много ключова област, ролята на комисията като пазител на договорите. Това е основна нейна роля. И госпожа Фондерлайн подчерта, че съблюдаването на спазването на договорите е основна задача. Също така има индивидуални оплаквания и петиции. Тук се обръща внимание на комисията за евентуални зони, за, в които може да има нарушения и дава повод на комисията да открие процедура по нарушение. Комисията разглежда надлежно всяка отделна жалба. А, индивидуалните искове и процедурата по нарушение обаче са две различни неща. Процедурата по нарушение може да промени индивидуалното правно положение на отделен човек, докато процедурата по нарушение се открива между комисията и държавата членка във връзка с неспазване на европейското законодателство. Друг е, е случаят, в който е, гражданите биват е, ощетени поради неприлагането на европейското законодателство. Това е друга възможност за комисията да се доближи до гражданите. Какви са правомощията на комисията да взема решение в индивидуалния случай? В договорите е залегнала логика, която е потвърдена от е, съдилищата. Комисията има право да упражнява дискреционното си право преди да открие процедура по нарушение а, е, срещу държава членка, вземайки предвид политическия контекст. Това се прави, за да се осигури от една страна спазването на европейското законодателство от страна на държава членка или да се прекрати положението на нарушение. От друга страна, не всички нарушения на европейското законодателство могат да задействат процедура по нарушение на договорите и тук комисията трябва да слага приоритети. В, през 2016 година комисията прие по-стратегически подход а, към а, нарушенията на европейското право и а, излезе със становището, че а, процедури по нарушение по-скоро пречат на постигането на резултати. А, по-скоро комисията се интересува от предотвратяването на структурни нарушения, които се отразяват и на правата на гражданите в Европейския съюз. За да постигне по бърз напредък в определени области, например опазването на околната среда, са нужни съответните подходящи мерки. В всички случаи комисията търси най-подходящият механизъм и ще продължава да разглежда петиции и а, жалби а, в търсене на най-подходящият механизъм, да спазвайки а, всички изисквания към доброто управление, ще можем да обосноваваме избора си. Дискреционните правомощия не означава, че произволно се вземат решения. Комисията просто се произнася а, по а, начин, който комисията смята за подходящ в определения случай. Благодаря. Има доста желаящи да се изкажат. Госпожа Алкен. Вие сте прав, няма универсален подход. Но ми се струва, че това е тенденция от страна на комисията да остави решението на националните съдилища. И това става нормална практика и все повече се влушава за времето, което аз съм прекарала тук. Това обременява гражданите в някои държави воденето на съдебно производство не е толкова трудно, не изисква толкова време и средства и така нататък. В други държави това просто не е опция а, да се заяви на гражданите, ами обърнете се към вашата съдебна система с вашия казус, те ще го решат. Комисията трябва да бъде по-активна и да играе своята роля като пазителка на европейското право. Твърде често комисията просто отсъства, нищо не се случва. А, гражданите, въпреки че имат правомощия, не винаги успяват да задействат нещата, дори в моята родина Дания. А, нещата някакси се размиват в а, празни думи. И аз си давам сметка, че има противоречащи си интереси, лобистите имат власт, имат пари, могат да издържат дълги съдебни производства, да, да обжалват, да обжалват, докато гражданите най не се откажат. Така че мисля, че трябва да възстановим уважението към Европейския съюз и за това е много важно комисията да изиграе своята, може би, най-важна роля, дори и да създаде неудобства за някои държави членки. И член 265 от договора, в него ясно се казва, че комисията може да бъде приканена или да да бъде приканена да поема отговорност в случай, че не задейства съответните процедури. Доста силен език. Но не може да решаваме, независимо от индивидуалния случай, че трябва въпросите да ги отнесеме към националните съдилища. Така че аз мятам, че тази петиция трябва да остане открита. Надявам се новата комисия да бъде по-силна, защото този проблем трябва да бъде прият на сериозно. Господин Салива. Първо, искам да благодаря на вносителя на петицията за тази петиция. Преди да бъда избран за депутат в Европейския парламент, аз бях шеф на секретариат така, че, в Европейския съюз, така че наблюдавах задължителната система в Европейския съюз. Преди две години още наблюдавам. Комисията е напълно права. Преди две години и половина имаше комунике от комисията за по-добро регулиране. Там тръгват от пилотна система в Европейския съюз. Смяташе се, че не всичко работи както трябва. Задължителна европейска система – е, тя предвиждаше гъвкавост е, преди да се стигне до съдебни производства, писма и така нататък. Тази система е добра, работи гладко, е, в крайна сметка се стига до производства за неспазване на европейско законодателство. Това не е шега и не можем лековато да се отнасяме към него. Трябва една работеща, прозрачна система. Предлагам тази петиция да остане открита, да я изпратим и до е, Комисията по правни въпроси на Европейския парламент и да влезем отново в връзка с Европейския омбудсман във връзка с повдигнатия въпрос и как работи е, задължителната европейска система. Благодаря. А, да, вече сме поискали мнение на Комисията по правни въпроси. Получили сме го на 7 март 2019 година. You, Chair, uh, Благодаря, госпожо. Вие вече казахте, че имаме становище от Комисията по правни въпроси, Комисия Юри по тази петиция. Комисията си защитава каузата, но в е, становището на Юри се посочва, че според Европейския съд преценява, че съобразно правомощията на комисията по договорите, тя решава дали е, трябва да е, заведе дело е, за неспазване на европейското законодателство, но правата й са ограничени. Много често се цели промяна на правомощията на европейските институция. Поред мен, чисто правно, положението е ясно Съгласен съм с колегите. Подобрението на процедурите би било е, чудесно, ще бъде приветствано от гражданите и ситуацията ще се изясни и е, за конкретни казуси, които засягат е, определени лица, но ние сме правно обвързани с е, договорите, така че предлагам да закрием тази петиция. Госпожа Еви, благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на вносителите на петицията. Според мен, ролята на Европейската комисия по договорите, а именно тя е пазителка на договорите и на надлежното прилагане на европейското право – не винаги обаче комисията играе безпристрастно ролята си на пазител на договори. Ние е, е, ролята на комисията е да бъде безпристрастна, е, за да може правото на Европейския съюз да се спазва еднакво на цялата територия на Европейския съюз, съобразно правата на гражданите, които проистичат от това – Тоест, е, не трябва да се допуска дискриминация, да не се създават и граждани втора ръка на цялата територия на Европейския съюз. Но знаем, че не винаги е така. Случая, за който говори петицията, са красноречиви. И тъй като има стотици такива случаи, примерно публичната администрация в Италия, едва 2019 година комисията отправи последно предупреждение към Италия, а случай е от 2016 година. Така че имаше заплаха за неправилно употреба на обществени средства. Резултата е, че Европейския съюз се разглежда като тъща, която вдига тон, когато свещените раз разпоредби е, по договорите са нарушени, обаче се прави, че не вижда нарушения на правата на гражданите. Една седмица след като ние решихме да организираме конференция за бъдещето на Европейския съюз, тя е много важна, защото ще се говори за бъдещето на Европейския съюз и подчертавам, тя ще доведе до промяна на договорите. Така че, предвид всичко казано, Европейския парламент трябва да реагира на тези петиции и да поиска и ясни права при производствата за неспазване на европейското право. Трябва комисията е, да бъде лишена от това абсолютно право на осмотрение. Тя е, да решава е, дали системно трябва да се санкционира или не. Така че веднъж завинаги е, трябва да се има предвид опасната дискриминационна практика спрямо европейските граждани. Те е, смятат, че правата им не се спазват. Комисията трябва да реагира. Европейската комисия заяви, цитирам, че Комисията ще прави разграничения според казусите, според добавената стойност, която би имало производство по неспазване на европейско законодателство, че се изтича политическия период. Край на цитата. Така че е, тук комисията говори за политическо осмотрение според обстановката в момента, а не е, а не е спазване на всички права при отсъствие на дискриминация. Кога се наблюдава спазването на правото и кога се съблюдават интересите на мнозинството? Приключвам. Надявам се е, петицията да остане открита и е, въпросите да се обсъдят за бъдещите етапи. Например, промяната на договорите ние можем да се отнесем и към комисия АВКО на Европейския парламент, комисията по конституционни въпроси и отговор от е, е, комисията е, Вандерлайн. Благодаря, госпожо Леви. Запазих си няколко минути за себе си. Ще говоря кратко. Много често тук в комисията по петиции ние заседаваме дълго, имаме дълъг опит. Добре, е, държавите членки са отговорни за е, прилагането на европейското право. Комисията разполага с всички възможности на ранен етап на прилагането на закона, дали е, държавите членки могат или не могат да прилагат закона. Спомням си, че аз отговарях за стратегия за отсъствие на дискриминация в Европейския съюз и е, много говорихме по приложението на директивата за липса на дискриминация. Много държави хора, много държави членки не я приложиха. Но комисията непрекъснато повтаряше, трябва ни време за тълкуване на националното право. Беше ясно, беше повече от ясно, е, че тази директива не се прилага или се прилага лошо. Та, просто искаме комисията да бъде по-активна, Например, днес чухме гласове от толкова петиции за домашните любимци. Отговора беше постоянен. Комисията заявяваше постоянно, не сме компетентни, държавите членки са компетентни. Но дори не си направи труда да подхвърли някаква идея за по-големи правомощия на Европейския съюз. Аз е, говорих с хора, които и напуснаха заседанието на нашата комисия. Те са разочаровани. Е, те са били път от Литва, например, и не знаят дали тази петиция ще има някакъв ефект, дали трябва да се заведе дело в съответната държава членка. А комисията има средства е, за да плаща на адвокати. Е, понякога всеки казус се разследва много дълго. Понякога ето, вижте, например, графика на Европейския съд. 6 години е, за Кипър, е, за да получи някакво обещетение. 10 години в Кипър, е, за да стигне до последната съдебна инстанция. Това, това беше моето искане към комисията. Моля, вземете го предвид. Е, чух само едно предложение петицията да остане открита. Да. Добре, и вие предлагате да остане открита. Да. Ще дадем още две минути на вносителя на петицията. Единствено, ако говорите с разумна скорост. Заповядайте. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Ние не говорим за производство по неспазване на европейско право. Това не е повод за внасене на петицията. Петицията се занимава с структурни въпроси не само в Италия, а и на други места в Европейския съюз. На 31 май 2018 на пленарно заседание Европейския парламент прие резолюция срещу бедността в света на труда. И в тази резолюция парламента приканва комисията да бди да бди в по-голяма степен за приложението на общностното право. И тази резолюция проистича от инициатива на Комисия петиции. Вие бяхте източник на резолюцията. Вие чухте какво казват вносителите на петицията и е, с края на краищата Европейския парламент гласува резолюция – тази резолюция беше много важна за Италия, а сигурно и за много други държави членки. Един месец по-късно в Италия временните трудови договори бяха изцяло преразгледани от законодателя. Така че ролята на Европейската комисия е важна. Европейската комисия не може да бъде е, заместена от е, е, парламента или от е, постоянни вносители на петиции. Е, искам да ви дам един пример. Искане за архивиране. На 28 ноември 2019 година, преди по-малко от два месеца, се проведе дискусия в съда по много важно дело във връзка с правния статус на почетни съдии. Това е въпрос, който вие сте повдигнали. Вие сте поискали Европейския парламент да го обсъди и именно тук беше обсъден статуса на много съдии в Италия, които не са достатъчно защитени тогава съдията предлага да се обърнат срещу Европейската комисия и той сезира Европейския съд. Той попита дали национален съдя може да поиска обещетение за не спазване на директива или на регламент от Европейската комисия. Ако сега вкарате тази петиция в архивите, винаги ще има някой, който ще твърди с петиция, че има структурен проблем, че комисията не е взела отношение, е, че комисията не е взела отношение. Например, е, с, с е, държавните поръчки, Комисията не взе никакво отношение. Европейския съд взе отношение. Европейската комисия трябва наистина да бъде пазител на договорите, да бди за тяхното приложение, дори да настоява за тяхната промяна. Председателката благодаря, е, господин Демичела. Сега, в заключение трябва да вземем решение. Изказалите се депутати, е, всички до един предложиха комисията, тази петиция да остане открита. И, и да видим какво ще стане, какво ще стане по-нататък. Дали комисията е, ще се замисли по нашия призив да бъде по-активна при прилагането на европейското право от държавите членки? Да. Можем ли да изпратим е, тази петиции до Авко за становище. Имаме вече становище от Юри, каза председателката. За Авко, какво мислите, колеги? Какво мислите? Добре. Добре, ще го изпратим и до Авко. Благодаря на всички и изчерпахме дневния си ред. Ще се видим на следващото заседание, което ще се проведе Добре, през февруари. През февруари ще се проведе следващото заседание. Yeah. Bye. is going to say the same thing that Of course. Well.